Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, уважаеми колеги. I will ask to take your seat. Моля, заемете места. Нека да започнем работа. Първо, приемане на дневният ред. Ако нямате възражения, можем да считаме, че дневният ред е прият в настоящия му вид. След това съобщение на председателя. Първо, искам да обявя, че госпожа Вероник Матю е избрана като нов координатор от НП и господин Георгиус Папа Никола е а, заместник координатор от НП. След това, относно избора на докладчици, госпожа Едит Бауер е избрана за докладчик по пакета за визите с Армения, с докладите за реадмисия за лицата, които пребивават без разрешение. А също така и за улесняването за издаването на визи одобряване на протоколите от 20-21 март 2012 3 септември 2012. Ако няма възражения до края на утрешното заседание, протоколите ще бъдат считани за приети. И сега, нека да дадем информация относно настоящите преговори и законодателни процедури между институциите. Имам удоволствието да ви уведомя, че първото четене, че споразумението първо четене а, за Шенгенският код, за границите, а, беше а, постигнато през декември. Както знаете, това е е едно от пете досиета, което беше блокирано а, от председателския съвет след недоразумение за съвета. И можеше да се гласува само когато председателския съвет ни дадеше разрешение да го направим. А сега дам думата на господин Папа Николао да ни каже повече. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Това е е един от петте доклада, които бяха блокирани на председателския съвет. Ще се опитам да кажа какво стана до тук и очаквам коментарите на колегите. Започнахме това досие още по време на полското председателство и а, почти го приключихме през кипърското председателство. След гласуването в комисията през март имаше триалог под датско председателство. Бяхме много близо до заключителните процедури, но не постигнахме съгласие и за това спряхме и чакахме. И чакахме да имаме разрешение за а, финализирането му. И първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка, колегите Боско, Данока, Вебер, Макентайр, Клейс, а също така и на секретарията и на Хелен Калес. Още веднъж ви благодаря. Имаше техническо споразумение, технически изменения по доклада за Шенген сигурно си спомняте дискусията на от предишното ни заседание и това а, нека да ви напомня, че последната регламента за Шенген беше гласуван през 2006 година и след това е, имахме нови законодателства в Европейския съюз е, за Frontex, е, за визовите, визовия кодекс и така нататък. Така че ние трябваше да синхронизираме тези, това законодателство с шенгенските регламенти. И трябваше да видим и какъв е практически опит на държавите членки, проблемите, пред които са изправени – и какви предложения могат да се направят. Така че, когато започнахме да водим дискусии тук по тази тема, имаше много изменения. 50 на останаха. Имаше 31, се спомням от колегите. И накрая, на 27 март, имахме единодушно гласуване по измененията. Искам да повторя отново. Имахме три триалога. Един от тях приключи преди около месец. На Козъм се разминахме с споразумение под кипърското председателство. И основният преподникамък беше именно темата, която е тук упомената. Така че целта на доклада и обхвата на измененията – е да подобри съществуващата рамка и да насърчи солидарността между държавите членки, като подсили техническите мерки. Един от ключовите въпроси е, повтарям, синхронизирането с регламента от 2006 и е една друга важна точка засяга дефиницията и въвеждането на ам, граничните пунктове Държавите членки се споразумяха да имат такива специфични пунктове с трети държави, за да се контролира там визите. Това става, става по външните граници и съответно успяха да а, преговарят с съвета в това отношение. Целта е да имаме една балансирана позиция и Например, всяка държава членка трябва да сключи допълнителни споразумения. Например, Полша може да се изключва такива, но за тази цел имаме нужда от специфични правила, които трябва да се следват. Тези правила засягат правила, правата на граничния контрол и защитата на данните и информацията, която идва от информатичните системи разбира се, въведохме и нов член 3А, който се средочава върху човешките права и там се казва, че държавите членки ще спазват напълно човешките права и основните права по международното ните закон. И още нещо. Изчисляването на а, престоя на лицата по Шенген – и с събирането на статистики, които трябва да бъдат правени. Тези статистики ще бъдат предавани на Евростат годишно, ежегодно. И имаме включване на текста, свързан с Frontex, а също и оперативна рамка за граничния контрол, нещо, което го нямаше преди. И смятам, че това е нещо много важно. Смятам, че с тези технически изменения бихме могли да кажем, че постигнахме добро модернизиране на шенгенския регламент и има и други детайли, но аз няма да се спирам на тях. И сега сме на етап, на който се очаква да сключим скорошно споразумение, първо с съвета. Все още очакваме обаче, очаквахме председателския съвет да ни даде разрешител, да ни даде зелена светлина. И ще видим какво ще стане с досието на госпожа Вебер и как ирландското председателство ще поведе преговорите през следващите няколко седмици. Говорихме с Сатуц. за допълнителни преговори и може би ще се свърже това досие и досиет на госпожа Холмайер и така или иначе, ако направим нещо такова и поискаме а, да имаме инициатива, важното, което ще трябва да видим е как ще си сътрудничим и как парламента ще отстоява своята позиция и своята роля в преговорите, така както го е правил до сега. Искам още веднъж да ви благодаря. Беше голям опит за мен. Това ми беше а, първото такова участие в масивен триалог и се радвам, че се очаква щастлив край. Благодаря. Благодаря, господин Папа Николао. Сега има информация и за проблема Здрасти 2013-2020. Първия триалог се про... проведе на 7 септември, след това на 20. Сега господин Клас ще каже как, как докъде се е стигнало след тези три разговори и благодаря, госпожо председател. Тази тема се разглежда от две различни комисии, комисията Либе и комисията Юри. И комисията Юри се занимава също с това, както казах, имаше междувременно два триалога, един на 5 декември, другият на 17 декември и е, беше е, сключено предварително споразумение по три неща. Първо, общи теми на програмата, върху които парламентът поставя акцента, именно взаимно признаване, взаимно доверие и разликите между националната законодателна ситуация – е, след това някои специфични елементи. Тук е посочено, че трябва да се постави акцент върху обучението на лица за съдебни професии, например лица, които да получат езиково обучение, обучение по правна терминология, след това ефективност по трансгранично сътрудничество, например в сферата на информатиката. Тук е, най-вече се обръща внимание на e-justice или e-learning. Това са методи, които са свързани с най-модерни комуникационни технологии и тези технологии трябва да се използват в най-широк мащаб, за да могат хората да сътрудничат и да комуникират помежду си. Също така, достъпът до правосъдие трябва да се упрости по този начин. При следващите разговори с съвета и комисията ще се обсъдят някои точки, ще става дума за това, как членовете или по-скоро служителите в съдебната система, как трябва да бъдат дефинирани те. Също така ще става дума и за антидискриминация. Парламентът се позовава на член 21 от хартата. Институциите посочват, че ще се е, позовават на номинативното право. Обаче, например, когато Става дума за кооперации, които внасят молба. Това е също интересна точка и интересно е също всичко свързано с подготовката на измененията. Беше поставен въпроса за бенефициентите на програмата как трябва да бъдат посочени в правната част на текста. Става дума за бенефициенти, които биха могли да извлекат ползи от тази програма. Нашата комисия, също Европейската комисия прия това. Смятам, че е важно институциите, които в момента са облагоприятвани от тази програма Justice, трябва да бъдат взети предвид от друга страна. Обаче трябва да се положат усилия оценката на запитванията да бъде взета предвид и е, възможно най-обективно трябва да бъдат обработени тези запитвания. Ние като законодател трябва да запазим възможно най-неутрална позиция при всички тези запитвания, които се получават. Две важни точки искам още да засегна, които е, ще бъдат предмет на дискусия днес. Първо, показателите за определена програма и това е всъщност част от класическата дискусия, дали парламентът ще приеме делегирани актове или актове за изпълнение. В случая парламента е за делегираният акт, така че ние смятаме, че това е по-подходящи инструмент, обаче съвета и комисията са по-скоро за актове за изпълнение. Има редица досиета, редица програми, които по които се работи в продължение на години и които изискват финансиране, така че ние се е, надяваме да постигнем споразумение по делегираните правни актове и се надявам да приключим това възможно най-скоро, за да можем да внесем това на пленарно заседание за гласуване. Благодаря. Благодаря, господин Клейс. Сегашното състояние на програмата ще бъде представена утре в 11 часа след заседанието на координаторите, защото госпожа Гънц отсъства. Сега се... минаваме към първата точка от дневния ред днес след обед. За нас е чест е, да пожелаеме добре дошла на госпожа Вайра Вике Фрейберга, председател и госпожа Херта Довлер Гемелен, член на, на групата на високо равнище, свикана, за да представи препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и плурализма в Европа. Ние следим отблизо работата на тази работна група в рамките на създаването на стандарти за е, свобода на медиите в е, Европа, доклад, докладчик госпожа Вебер и становището на Комисията по култура относно приложението на директивата за а, е, аудиовизуалните медийни услуги. Така че първо ще дам думата на госпожа Вике Фрайберга, а след това на госпожа Доблер Гемлен и след това ще помоля докладчиците да вземат думата и всички тези, които искат да вземат а, думата по доклада. Искам само да ви кажа, че доклада бе получен днеска и беше изпратен по имейл на всички членове на а, комисията Либе, но не и на преводачите. Госпожа Фрайберг. Благодаря, госпожо председател, дами и господа имаме честа да ви представиме резултатите от разискванията, които сме провели. Тази сутрин се срещнахме с госпожа Нали Крос и представихме всъщност тези резултати и бих искал просто, бих искала да се спра на някои от ключовите елементи на този доклад, предвид това, че вашата, вашата комисия работи по много е, проблеми, които са е, част от нашата работа също. Много са дейностите, свързани с медиите, свободата и плурализма и това са тясно свържени неща, защото ако разгледаме само свободата на медиите, то това тя е основата на демокрацията по принцип, но на практика често в живота нещ, нещата не са така съвършенни, както бихме искали и има доста отклонения от идеалите. И съответно нещата въобще не са такива, каквито искаме да бъдат. Наш, името на нашия доклад, нашия доклад беше титулован Свобода и плурализъм на медиите за развитието на демокрацията. Както вече споменах, ние сме една малка работна група, която работи много интензивно. Съпознахме се с всички съществуващи доклади и документи и същевременно проведахме много консултации с експерти, включително включително и с членове на вашата комисия. Бяхме искахме да знаеме и да установиме какъв, е, какъв, каква би, би, би била да бъде идеалната ситуация за свободата на медиите и а, плурализъм. Разбира се, разбира се, не можем да мечтаеме за идеалите на Платон, можем само да се опитваме да се доближим до съвършенството. т.е. медии, които в никакъв случай не са а, под а, натиска на собствениците или а, на политически партии, включително и на диктата на рекламата, защото в крайна сметка, за съжаление, медиите съществуват и покрай рекламата. И на трето място, ролята на крайният потребител в целия този процес, т.е. обикновения човек, който по липса на интерес към някои неща, свързани с управляването на страната, на региона, на континента. Take, от нежеланието да разбере какво се случва, на практика сам се изключва от, от политическия процес. Тоест пасивността на обикновения гражданин по много, в много случаи е всъщност заплахата за демо, демокрацията защото демокрацията изисква е, разумни, съзнателни, активни граждани, които да участват и в избори, и в целия политически живот, за да могат да е, направят разграничение между идеологиите, платформите на различните партии и така нататък. Така че ние е, разгледахме някои от проблемите, обсъдихме проблеми, които, с които вие сте добре запознати, включително и начина по който тези проблеми са решени от законодателя на национално равнище в различните държави членки. Е, разбира се, има исторически разлики, има различни традиции в различните страни. Е, в е, ние смятаме, че по принцип е, медиите трябва да се саморегулират. В е, противен случай, значи, има се пак някакъв натиск, диктатура или автоцензура или цензура въобще. Колкото до електронните медии, знаете, че същ съществува законодателство, свързано с определението на частотите, на частотните ленти, както и законодателство, което регулира други проблеми, но има и много разнопосочни виждания по нещата. Така че цел, целта на нашия доклад беше да направим едно, да опишеме състоянието на нещата. Установихме, че така желан скепа на медиите не е непрекъснато, непрекъснато се променя. Той е динамичен процес и ролята и участието на обикновения гражданин е много различно в различните страни. Понякога някои участват е, като са част от е, в ежедневна комуникация, други в по-широк мащаб, но а, е, определянето на границите на професионалния журнализъм от една страна и, и а, предоставянето на информацията и изразяването на мнение. В един по, по принцип съществуват е, телевизионни канали, писмена преса, е, новинарски агенции а, които другите, другите медии черпат а, информация от а, информационните агенции или изпращат на място свои собствени представители, а, репортери. След това филтрират а, до известна сетен на тази получената информация, преди да я а, препратят към а, потребителя, към читателя, към слушателя, който в крайна сметка е онзи, който взема решение дали да чете този или онзи вестник. Той има правото на избор. Но е, все повече и повече нещата са интерак, интерактивни, читателя, слушателя може да реагира независимо и веднага, незабавно на дадена новина, на чутото и Същевременно съществуват и допълнителни бизнес модели, които позволяват на, на медиите да могат да съществуват. Така че в а, това, което, до което стигнахме в нашите обсъждания е до една известна а, загриженост, свързана с професионалната сигурност на журналистите. Тоест, за хората, които печелят хляба си като журналисти, трябва да бъдат. Е, трябва да могат е, да продължават да го правят, е, като знаете, че много, много, много вестници все повече и повече губят своята клиентела, имат все по-малко и по-малко читатели на хартиния носител – А колкото в електродните медии има доста, по, доста голямо рециклиране на, на, на новините. Така че много са, много са проблемите, с които се сблъсква, се сблъсква тази област. потребителя има така като че ли две мнения. Едното е смята, че има все, все повече и повече достъп до, до, ин, до, ин, до, до интернет, които търсят, намират, филтрират новините по интернет и по този начин стават едни изолирани потребители, които не участват вече активно в е, общия политически процес. И същевременно допълнителната свобода, която предоставят електронните медии на крайния потребител, т.е. той да може да, да избира измежду много източници. Ние смятаме, че освен защитата на медиите, на демокрацията и ще се върнем на този проблем, разбира се, включително и с колегите е, ще се спрат на това, отвъд е, законодателната рамка е важно също така да се наблегне на ролята на обикновения е, потребител, на неговата грамотност в най-буквалния смисъл, предвид все по-голямата, по-широката употреба на цифровите технологии. И също и възможността и необходимостта за включване във всички видове обучение още от най-ранна възраст на различните аспекти на комуникацията, различните функции на медиите, за да може с а, течение на годините всеко едно дете да стане един а, съзнателен и осъзнат потребител. А, сега ще дам думата на моята колега, госпожа Добер Гемлин, която е, виден специалист в областта на правото и свързаното с медиите. Благодаря. Нека първо да кажа на всички колегите тук, Предполагам, знаете, че професор Фрайбегер не само, че е много известен психолог, но също така е бивш президент на Латвия. Така че, когато се комбинират тези две области, получавате общо заето и моят бекграунд. Тоест, аз съм адвокат и едновременно с това министър на правосъдието в нашата страна. А другите колеги също са ви познати със сигурност. Едната от тях е и професор, и също така по право, също така и съдя в съда в Люксембург. И е от време време работи за различни медийни издания. така че със сигурност квалифициран журнализъм, свободата на словото и, един, и журнализъм като цяло са а, жизненно важни за нашето общество. Всеки гражданин, който трябва да гласува за един или друг член на Европейския парламент, има нужда до свободен достъп до информация, до качествена информация и е, от плуралистични медии. Разбира се, това за нас е много важно. Но така както каза и председателката тук, ние трябва да разгледаме всички проблеми, които а, се осъществяват на европейско, всички проблеми, които са на европейско ниво. И трябва да разгледаме докладите от а, всичките им страни. Става въпрос за обществено раз, разпространяване на информацията и медиите. Става въпрос и за електронните, така и за печатните медии. Тук говорим и за свободата на словото, нещо с което интернет се ангажира повече, докато медиите се ангажират по-скоро с професионализъм. Идеята ни е да се защитават човешките права и да се защитава свободата на медиите. И разбира се, това са въпроси, които се решават и на национално ниво, така и на европейско ниво. Идеята тук е не просто да се изграждат закони, но и да се наблюдава свободата, да се следи, да се а, подпомага. Това са отделни фасети от наш, нашия подход. Мисля, че това е част от работа на всички, които създават законите. И, както каза председателката, ние направихме много специфични препоръки, но това не е са... нашата работа не е само в това. И съответно трябва да погледнем какво можем да направим, за да подсигурим демокрацията в Европейския съюз? Ако имате въпроси, не се колебайте да го направите. Благодаря. А сега се обръщам към другата колега, колегата Вебер, която е докладчик. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря за презентацията. Смятам, че това е добър момент да се дискутират резултатите от работата на Европейския парламент, като се има предвид, че скоро ще гласуваме по доклада за стандарти за свободата на, на медиите в Европа. Искам да благодарим и на комисаря Круз, която, Крунс, която а, из, създаде тази група експерти за свобода на медиите. И в много отношения препоръките вървят в същата насока, както и доклада. Ние работим по тях тук в Европейския парламент и се радваме, че има един такъв градивен подход, който сме срещнали. Но колегите показаха, че са силно заинтересовани от опазването на свободата на медиите и формулировките, които виждате тук, са радостни находки, според мен, Трябва наистина да сме достатъчно добри, за да защитаваме свободата на медиите на национално ниво. Този доклад не е въпрос на субсидиарност а по-скоро защита на основни права. Нещо, което е измежду основните ценности на Европейския съюз. Така че повечето от препоръките ще ги видите, може би в малко по-различен вид формулирани, но ще ги видите и в крайния доклад. И смятам, че накрая посланието, което ще изпратим заедно е много силно послание, което идва както от този парламент, така и от експертната група. И то е, че плурализма на медиите, свободата на медиите е много важна и съответно какво можем да направим по този въпрос. Имам няколко въпроса, които ще ми позволят да разбера по-добре вашата идея при написването на препоръките. Признавам, че разгледах накратко доклада, но искам да задам няколко въпроси, няколко въпроса за разяснение. И когато говорите за държавно финансиране или за обществени медии, в 26-та препоръка казвате, че държавата трябва да се намеси, когато има провал на пазара и той не може да опази свободата на медиите. Искам да попитам какво значи това в конкретно измерение. И по препоръка 27 казвате, че всяка частна всяко държавна медия трябва да бъде под надзор на независим орган, който да представлява всички заинтересовани страни. Тук всички заинтересовани страни. Какво значи това? Бихте ли ни дали някакъв пример, някакви разяснения? Но като цяло ви поздравявам за вашия доклад. Thank you, Mrs. Weber, Mrs. Sargentini. Thank you, Chair. And... Благодаря, господин, госпожо председател. Благодарят на двете наши е, докладчици. Аз не успях да прочита доклада, но погледнах само препоръките и се радвам, също като госпожа Вебер, че първата препоръка е, че трябва да имаме че трябва да има повече компетентност относно а, е, свободата на медиите в, Европ, в Европа. Знаете, че ние не с а, е, госпожа Крусно, госпожа Рединг, отдавна се бориме за да има една директива за медиите. Мислите ли, А, е, да включите във вашия доклад нещо в, този, тази насока. Второ, вие в а, друга препоръка вие казвате, че а, неутралитета на медиите трябва също да бъде включен в а, някъде в европейското законодателство законодателство. Миналата седмица комисар Круз даде интервю в Либерасион и каза, че тя не може да, на, не може да се намеси за достъп до интернет в цяла Европа и този достъп да бъде неутрален. Така че как смятате, че това би могло да бъде включено в европейското законодателство и как бихте отговорили вие на а, становищата на госпожа Крус? Аз мисля, че ние наистина ще се възползваме много от вашите препоръки, на които ще стъпиме, за да можем да работиме по-нататък. Господин Тавариш. Благодаря. Ще повторя думите на колегите Аржентини и Вебер. Първо, благодаря а, на професор Доблер Меринг и госпожа Фрайбегер за този великолепен доклад, за препоръките. разгледах доклада. Смятам, че той е много интересен от е, академична гледна точка. И харесвам повечето от препоръките, да не кажем дори всички. Те определено вървят в насоката на измененията на доклада на Рената Вебер. Единственото нещо, което не разбирам тук, но може би просто е мой проблем, е, че искаме им, им прилагане на практика на медийния плурализъм. Е, и по-специално е един инструмент за наблюдение на плурализма на медиите. Той вече съществува този инструмент, доколкото знам. Е, това е проект, по който бяха похарчени близо 6 милиона евро от комисията и никога не е било приложено това на практика, защото субсидиарността не позволява прилагането на практика на този инструмент. Комисията създаде такъв инструмент, вече похарче 6 милиона преди да, да се е развил напълно и в крайна сметка нямаме е, кой знае какъв напредък. Но мисля, че ние трябва да се обърнем към бъдещето и ако искате да имате такава истинска програма за медиите, нека да си поставим правилна диагноза. И смятам, че Европейския съюз може да установи, да изгради един независим център за мониторинг. Това е добра препоръка, но чувствам някаква празнота между този инструмент, който е вече е развит, и а, желанията ни, защото става въпрос за много похарчени пари, а пък ние имаме отговорност пред гражданите. И смятам, че вашият доклад отива в правилната насока. Но мисля, че можем да отидем още по-напред и да се запитаме кой има основната отговорност за плурализма на медиите и свободата. Тази отговорност, бих казал, е а, разпределена между Европейския съюз и държавите членки. Технологията сега превърна информацията в транснационално достояние. В 18 век държавата на словото вече беше транснационална. И това засяга и академичния свят в средновековието. Така че свободата на изказа, свободата на медиите в Европа – в европейския контекст е много по-различна и се движи в други граници. Именно за това смятам, че Европейския съюз винаги е обещавал на гражданите си свобода на словото. Това е, едва ли не Европейския съюз е убежището на свободата на словото и на медиите. И обаче, нека да не забравяме, че има субсидиарност и когато държавите членки се провалят в спазването на тази свобода на медиите, да, тогава вече е време Европейския съюз да се намеси. Ето това е контекста, в който трябва да се чете тези препоръки. Но като цяло смятам, че препоръките са много добри и смятам, че са добри, за да защитят свободата на медиите. Но нека да не забравяме, че има и национално ниво. Това е основното, което не трябва да изпускаме от поглед. И аз лично смятам, че имаме колкото отговорност на, от страна на Европейския съюз, толкова и от страна на държавите членки. Но като цяло смятам, че докладът е много добър. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Зипер. Благодаря. Мисля, че би било добре, ако всички, които проявяваме интерес към тази тема и които обсъждахме днеска, да използваме този доклад, за да можем наистина да проведем широк дебат, защото особената стойност на този доклад се състои именно в това, че той много ясно показва, че свободата на медиите и с това многообразие на а, мненията – е, е част от е, демокрацията и демокрацията може да бъде застрашена от много неща, не само от държавна намеса, но също така и от финансов недостиг. И е, новите медии, мисля, че трябва да изиграят много специална роля по отношение на гражданите. Също така, със създаването на така наречените нови медии възникна нещо като еуфория – и е, се получи така, че всички граждани имат достъп до информация, поради което са много добре информирани. Така се мислеше, обаче е, в действителност това не е така. Не всички граждани използват новите медии не за да се информират, а по-скоро за целите на потреблението или пък е, за игри и прекарване на свободното време. Ние на европейско равнище, и за мен това е много важно да го спомена, защото това беше една от е, е, точките във вашето заключение е темата медийна компетентност. И тук бих задал въпроса какви възможности ние бихме имали на европейско равнище в тази сфера. Спомням си, че през изминалите месеци често ние засягахме темата за медийната компетентност във връзка с различни директиви и винаги трябваше да се ограничаваме само върху предоставяне на препоръки на държавите членки да отделят особено внимание на тази тема. Тоест да се научат хората не само в техническо отношение да боравят с медиите, но да се задават въпроса как да разпознават достоверната информация. И ние е, винаги е, трябва да насърчаваме държавите членки в тази сфера, защото няма конкретни компетенции на европейско равнище по тази тема. И за това бих искала да попитам дали това е част от вашите размишления е, когато твърдите, че ако няма компетенция, ако няма правомощия, те трябва да бъдат създадени. Аз не съм прочела изцяло вашия текст. Е, но е, мисля, че това е нещо, което би възникнало като възможност в рамките на дискусията. Благодаря, госпожа Данок. Yes, thank you, I don't know. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали мога да говоря на латвийски или не. Просто казах, че е голямо удоволствие за мене да, да се срещна тук с бивш президент на Република Латвия в нашата комисия. Бих искала също така да ви благодаря за тези препоръки. Не съм имала време да ги прочета подробно, но все пак те повдигнаха няколко въпроса от мене. Ще се спра на един проблем – на страница 7. Става дума за независимостта на регулаторите, на медийните регулатори. Мисля, че наистина това е един голям проблем и вие го споменахте. Е, и това е проблем, с който се сблъскват последно време доста държави членки. Може би бихте имали някои по-конкретни препоръки за начина по който можем да осигурим плурализъм и независимост чрез тези съвети. А знаете, че обикновено тези съвети се назначават от парламента, не винаги на пропорционален принцип и така че може би имате някакви идеи, може би може да се провежда. Не да знам, аз пряко избиране на членовете на тези съвети. Въобще какво мислите по въпроса? Благодаря, госпожа Йотова. Искам да поздравя всички докладчици за този труд, който днес ми представяте, защото много отдавна чакаме в тази комисия, за да видим този доклад и да можем да обменим някои мисли и гледни точки по отношение на него. Аз съм сигурна, че за всяко едно изречение в тези, мисля, 40 страници стои много труд, много анализи, много проучвания. И затова моите два въпроса ще бъдат много кратки. След като сте работили толкова дълго по него, след като сте направили своите анализи и проучвания, какво е вашето мнение? Дали могат да бъдат създадени на европейско ниво механизми, които да гарантират прозрачността на собствеността на медиите. Един въпрос, който много често се задава от журналисти, от неправителствения сектор. И на второ място могат ли да съществуват механизми, които да осъществяват контрол върху монополизирането на медиите в ръцете най-вече на бизнес структури, които определено диктуват и политиката на медиите, притискат журналистите, в една или в друга посока и по този начин трудно можем да говорим за свобода на медии. Thank you. And last but not least, Mr. И господин Папа Николао. Благодаря. И аз искам да благодаря на нашите гости за въведението в тази много важна тема. Аз смятам, че това, което казвате, става още по-важно, когато го свържим с контекста. И като ви слушам, смятам, че дискусията, която водим на европейско ниво за лидерството, от което имаме нужда, за това как това лидерство взаимодейства с останалата част от обществото, сравнено с, примерно, 60 70-те години, смятам, че сегашните лидери реагират в различна среда. Сега имаме социални мрежи, имаме интернет, имаме електронни медии, нещо, което е напълно различно от миналото. И сега вярно е, че има мълчание от време на време, но такова имало и преди. И преди десетилетия колегите също са водили подобна дискусия как да имат качество на медиите, свобода на, на изказа и плурализъм. Така че, когато разглеждаме този доклад пред нас, аз също подписах и препоръка 19 за това, че в училище трябва да се дават познанията и да се обучава за а, медиите. Как да се реагира на информация, идваща от медиите. Така че крайният ми въпрос е доста общ. Смятате ли, че перспективите ни са по-добри или са отиват към по-зле? Оптимисти ли сте? Благодаря, господин Папа Николао. Сега се обръщам към гостите. Госпожа е първо. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да обедина няколко от въпросите и защото няма да мога да отговоря на абсолютно всички въпроси. Мисля, че в крайна сметка сме на едно и също мнение. Ние еднакво разбираме какви са правомощията на европейско равнище, които са, почиват на основните ценности. И които са всъщност основата на Европейският съюз. Това са неща, които не могат да се разглеждат сами по себе си и всеко едно отделно от себе си. Така че, ако ние, ако ние искаме да наблегнем на ролята на медиите в една функционираща демокрация, то тогава правомощията за осигуряване на, на това функциониране изискват от нас да се направи каквото е необходимо, за да подсигуриме в рамките на Европейския съюз тези основни ценности да се зачитат и укрепват. Пилото, разбира се, на национално равнище и в доклада се набляга на факта, че има има, има начин, че субсидиарността дава много поле за действие и много марш на държавите членки. Европа не е единна. Има много култури, много езици, много труд, много разлики, много различни исторически традиции, различен начин по който са се развили обществата ни и и спецификите на тези различия всъщност се управляват и е, са причината за субсидиарността, но същевременно тук в Европейския е, парламент вие сте пазителите на европейските институции, но вие сте също така и пазителите на основните права и на защитите на защит, защитата на основните права. Така че не може, не можете, вие не можете да допуснете да голямо отдалечаване от идеалите. И и слава Богу, и в държавите, в държавните държави, в различните държави членки, ако правителствата не реагират или не действат така, както трябва, то гражданското общество реагира. Така че по препоръка 26 и 27, чакайте сега да ги погледна тук, опитахме се да а, представиме основните принципи, без да навлизаме в прекалени подробности и просто да, а, да дефинираме основните принципи с най-общо. В 26 ста Става дума за ценностите, а не само материалните ценности и е, насърчението, което да не е само печалба. Защото ако става дума само за бизнес модел, ако, ме, ако ако, ако медиите трябваше само да носят печалби на своите собственици, то е, света ще се раздели на два. Ще има само хора, които говорят английски, хора, които говорят е, китайци. Ще загубиме всичко друго, ще загубиме всички от тези културни аспекти на, е, на, на езика, на културата и така нататък. И... Е, а да се, да се опитаме да запазиме и всички от тези аспекти, които не задължително водат до печалба или не задължително са, а, се усребряват са рентабилни. Колко колко процента от радиослушателите, радиослушателите слушат класическа музика? Е, много, много малко. Просто процентите са нищожни, но ако говориме само за печалба, класическата музика просто ще изчезне от е, ефира. А и това ще бъде една трагедия. Също така споменахме авторегулирането, саморегулирането, медийните съвети. Те според нас са едни посредници между обществото като цяло, политиците и собствениците. Сега в крайна сметка собствениците естествено, че трябва да печелят. това е, това е това е своего рода и бизнес, но трябва да има по някакъв начин баланс между интересите на различните заинтересовани страни. И госпожа Данок каза какъв трябва да бъде техния състав. Ами, по принцип, понеже парламентите представляват целият спектър на политическите мнения, становища, различните интереси на обществото, по същия начин трябва да има и пропорционално представене, след като парламентите ги избират. Но знаеме много често, че има дисбаланс и ако един медиен съвет трябва да бъде избран, то това трябва да стане с квалифицирано мнозинство и да имат наистина достатъчно представени различни становища в парламента, за да бъдат те да бъдат наистина репрезентативни, представителни. Но знаете, че в някои парламенти не се, не се прави така, същевременно правилата се спазват и е, избора е абсолютно демократичен. Така че, целта е обаче да разбереме какъв е как, каква е целта, каква е, е за какво се създава подобен орган. И целта е да бъдат е, да се постави акцента на ценностите, а не на конкретните правила. Конкретните правила а, могат да се и променят, за да няма отклоняване от първоначалната цел. Ам, Наистина опитахме се в този доклад да се докоснем до различни аспекти, много, но също, същевременно успяхме и да така някакси да, да, да стигнем до много, до, до много опасност. Защото ако в дадена страна всички медии или повечето медии са в ръцете на един и същи конглом, конгломерат, то има заплаха за плурализм. Дори ако има някаква а, независимост на медиите. Така че редакционния, редакционната независимост е основното. Е, етическите кодекси, които ще бъдат е, прилагани, прозрачността и разбира се, всички медии могат да, изр... да изразят и становище, и някакво политическо становище. Е, в крайна сметка трябва да се знае и да, се, да може да се направи разликата между фикцията и фактологията, но а как да се подобрат нещата? Аз ще ми се да вярвам, че бъдещето винаги е по-розово, по-красиво, защото и същевременно ние можем да му помогнем да стане по-добро. Така че вие, дами и господа депутати, вие можете като депутати, благодарение на вашите умения, вашите способности, вашата енергия да превърнете бъдещето в по-добро, да има да, да видите по какъв начин гражданите могат да бъдат по-преки и участници. Не може. Защото в крайна сметка медиите могат да бъдат и един а, начин за разширяване на кръгозора, за е, една по-широка визия за света, но, тем, но е, електронната, електронната технология може да бъде и начин за, е, напротив, за хората да играят само на игрички или да, да гледат само една, в една посока. Сега надявам се, че се спрях на някои от проблемите. Може би колегата ще допълне. Благодаря. Аз съвсем набързо ще отговоря, защото трябва да хващам самолет, но а, определено ще имаме други възможности да говорим за тези препоръки в детайли. Защото има някои много интересни препоръки. Благодаря на госпожа Вебер за това, че казахте, че като цяло сме вървим в същата посока, както и вашия доклад. Но това не е толкова изненадващо, защото а, ние естествено имахме вашия принос. И, и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и много асоциации на журналисти. И а, исках да кажа, че ние не правим нашите препоръки само за да ви а, се харесаме, а по-скоро и да ви провокираме във вашата дейност. Аз лично смятам, че Европейският парламент трябва да има повече компетенции. Но това ще го намерите в препоръките. Но вие няма да да бъдем, ние не сме лицата, които ще отговорят на всички въпроси. Ние не сме експертите в експертната група, а просто Нека да го кажем. Например, член 11 от Европейската харта е много ясен. И там се казва, че не субсидиарността ще е, изгражда стандарти, но има още много неща, които могат да се направят. Така че, ако имате време, разгледайте е, този доклад, препоръките и ако нямате много време, пак може да го изчетете и предполагам, че това ще ви бъде полезно за друга дискусия. Благодаря. Благодаря на госпожа Доглер Мелин. Благодаря, благодаря на госпожа Фрайбергер. Благодаря за информацията, която ни дадохте. А сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря още веднъж на нашите гости. So, uh... Let's go to the... Е така. А именно защитата на данните и темата защита на данните. Господин Албрехт и госпожа Доцев представиха своя текст. Господин Дроцес. Беше постигнато споразумение тук и трябваше да има едно ново заседание на 21 януари. И за да имаме добра дискусия днес, предлагам двата проекта доклада да бъдат разгледани по-отделно, за да станат ясни въпросите и становищата по двете предложения. Първо ще разгледаме проекта доклада на господин Бруцас за директивата защита на данните – тъй като господин Дроцъс трябва да си тръгне по-рано. И след това ще разгледаме доклада на господин Албрехт. Моля членовете да съсредоточат коментарите си върху проекто доклада на господин Дроцас и предложената директива а, за налагане на закона. С изменения. измененията, крайният срок за тях е 27 февруари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 а, до, имаше дискусия относно удължаване на крайния срок за измененията. Постигнахме споразумение да запазим настоящия крайен срок и без друго този срок вече е достатъчно дълъг, почти два месеца. И ако парламента иска да спази целите за постигане на споразумение през 2013, дискусиите трябва да започнат под ирландското председателство. Така че за сега крайния срок се запазва 27 февруари. А сега давам думата на докладчика. А, има и допълнително съобщение. Ще поискаме специална група, която се занимава с прилагането на закона и личните данни да участва в заседанието. Извинявайте, ще има заснимане на, засед... на тази дискусия. А сега давам думата на докладчика. Благодаря госпожо председател. Няма да повтарям това, което казах на предишното заседание. Нека само да предложа следното. В началото казахте, че трябва да разгледаме всеки един от докладите по-отделно. Това е добър подход, но нека да кажа, че може би ще бъде по-практично да разгледаме докладите заедно по две причини – първо, защото това е пакет и трябва да имаме подход като към пакет. И второ, нека да бъдем реалисти. По-голямата част от интереса е свързан с общата, е, общия регламент, така че е, по-добре ще бъде да ги разглеждаме заедно. И накрая, трето, аз не искам да засягам никого, но ако погледна тук не виждам особено много колеги, които биха могли да вземат думата и може би ще бъде по-добре да имаме втора сесия, която, на която да разискваме този пакет и надявам се тогава да има повече колеги, а, които да участват. Но още веднъж ще говоря по този въпрос с колегата Обрехт, за да видим как ще се организираме. Благодаря. Thank you. Uh, Благодаря, госпожа Зипърт. Благодаря, тъй като господин Албрехт все още не е получил думата, аз ще се концентрирам върху директивата. Искам да подчертая това, което току-що каза господин Друцас. На миналото заседание ние имахме много оживен дебат по това, че Нямаше достатъчно време за дискусия и според мен би било добре при всички трудности, които са свързани с този конкретен случай, повече колеги да бяха дошли днес, за да се проведе един наистина задълбочен дебат. Естествено, важно е и аз продължавам да подчертавам това, че и двата документа, директивата и регламента, трябва да бъдат разглеждани като пакет, т.е. те да бъдат приключени по един и същ момент и мога да посоча, че има много връзки между двата текста. Въпреки това обаче, според мен е важно да проведем подробна дискусия именно по директивата, защото е, сред е, публичните среди е, директивата излиза на преден план и аз мисля, че при цялото значение на регламента директивата е също толкова важна. Е, важно е да се знае с каква степен на защита се ползват моите данни, когато си имам работа с разследващите органи и въобще с съдебните органи. Е, за това аз е, бих искала да предложа с цената да обсъждаме и двете неща заедно тъй като директивата не се взема предвид толкова строго, искам да окоръжа двамата докладчици да заемат по-ясна позиция и по двата документа. Тъй като тук присъстват относително малко колеги, искам да спомена а, някои от по-важните точки. Мисля, че именно с поглед към директивата е важно много точно да се дефинира кои данни трябва да бъдат защитени, за да се покаже ясно, че в наказателните производства и в досъдебните производства тези данни трябва да бъдат изп да се ползват с много голяма защита, защото Едно производство започва първо на национално равнище, после получава трансгранични елементи и за това е важно след приключване на производството е, до какъв срок могат да бъдат съхранявани данните, за да могат да бъдат използвани в по-късен момент за ново разследване, този път е, с трансграничен елемент. За това е важно да се създадат много високи стандарти на защита. Мисля, че миналия път е, казах, че това не трябва да се отразява отразява отрицателно върху е, разследването в, в рамките на наказателното производство. Но именно този интерес, моите лични данни, отнасящи се до това дали съм уличен, в каква степен съм уличен и до каква степен съм засегнат от провеждането на едно съдебно производство, това е важно за мен и това е важно не само за мен само, но също и за свидетелите. Важно е да се знае, че определени данни не са публични, че те се ползват със защита и мисля, че на това място ще трябва още веднъж да си зададем въпроса как трябва да се подхожда към доказателствените материали, към тяхната сигурност и ще се радвам, ако при следваща възможност или по-късно, когато обсъждаме измененията на тези аспекти, да отделим точно толкова внимание, колкото на всички важни въпроси, които играят роля в регламента. Господин Фос. Благодаря дори е, да не чух е, началните изказвания, аз мисля, че все пак няма толкова големи разлики с е, това, което чухме в дискусията миналия път. Аз бих искал да започна с директивата. Първо, трябва да посоча, че в е, сферата на директивата тук е, Тоест, ние желаем правна сигурност и е, доверие в обработката на данни от е, компетентните лица, най-вече когато става дума за наказателно органите за наказателно преследване и е, изпълнителните органи. Като Европейски парламент ние приемаме, че основното право за защита на данните и защита на личното пространство е, трябва да е, бъде обект на контрол е, и надзор от страна на държавата в сферата на на из... разкриването на престъпление, в сферата на изпълнение на наказанията, защитата на данните, трябва да се направят необходимите поправки, за да се вземе предвид е, е, защитата на данните, когато става дума за превенция на опасността, за осигуряване на обща сигурност, също така и за разкриване на престъпленията и за изпълнението на наказанията. Тук задачите на държавата трябва да бъдат съответно адаптирани и да гарантират, че тези задачи се изпълняват ефективно в интерес на всички граждани. Тук е, трябва да добавя, че а това винаги го повтарям, че именно когато става дума за полицейското и съдебното сътрудничество, правната традиция на европейските държави членки в продължение на столетия са се развивали в различна посока и че тук е, ние навлизаме в една чувствителна сфера и тук трябва да бъдем много внимателни, що се отнася до националната правна традиция и култура. И ако има промени, те трябва да бъдат правени стъпка по стъпка. Става дума за приложното поле на член 16, договора за функциониране на Европейския съюз. Там не се предвижда възможност за изясняване а, от върховна инстанция на тези въпроси, свързани с данните и това създава правна несигурност. А, според мен това трябва да бъде решено чрез прагматични стъпки, поради което тези а, разсъждения, свързани с обмен на данни между държавите, член 16.2 от директивата, а, и това как това се отнася към договора за функциониране на Европейския съюз, точно това трябва да бъде предмет на много точно балансиране, на много точна равносметка. Освен това, мога да посоча, че е, съществува една особеност на защита на данните, че, той има хоризонтално действие, че тя има хоризонтално действие и е, имаме сфери, в които няма неограничена компетентност на Европейския съюз, поради което допълнително може да бъде нарушен принципа на субсидиарност, поради което аз разбира се, в рамките на моята политическа група съм по-скоро за това в рамките на тази директива ние да заложим по-скоро минимални стандарти и е, въпросът на само трансграничните случаи или само е, случаите на защита на данните в рамките на националната държава, това вече ще стане абсолютно излишно. Е, дали ще направим едното или другото, не, ние по-скоро трябва да кажем, е, че залагаме минимални стандарти, поради което трябва да се погрижим за този баланс по отношение на основните права е, във връзка с защита на данните. От една страна трябва да се спазват права правата на личността. Мисля, че това е, е направено много добре от страна на докладчика, а от друга страна ние трябва да следим за това принципите на прозрачност и контрол да намерят място в тази сфера. Но разбира се, от друга страна, ние не трябва да забравяме, че е, не трябва да действаме против е, целите на наказателното преследване и на предотвратяването на опасност. Тоест, от една страна е, да се е, гарантира обществения ред и обществената сигурност, физическата неприкосновеност на конкретния индивид и от друга страна страна правото на а, отделните лица на защита на техните данни да бъде гарантирано. Аз мисля, че а, в директивата ние трябва да направим а, една а, много е, точно съгласуване на всички тези неща. Е, също, когато става дума за е, превенцията на опасността, това трябва да се включи според мен в приложното поле. Държавите членки трябва да имат възможност да излязат извън рамките на минималните стандарти, така че директивата да послужи не за целите на хармонизация, а за поставяне на и залагане на минимални стандарти. Ние говорихме също и за това да бъде разширено приложното поле и то да обхване и органите и службите на Европейския съюз. В глава 2, според мен, трябва да бъдат заложени основните изисквания към защита на данните и да бъдат адаптирани към текстовете в регламента. Сметам, че тук няма различия. В член 5 трябва да вземем предвид, че бюрокрацията и разходите Да, те са взети предвид, обаче липсва нещо във връзка с правните последици. А, аз мисля, че член 6-7 и 6 и 7 като цяло трябва да се преработят предвид съ, защитата или целесъобразността на защитата на данните, също така доколко едно лице е засегнато индивидуално от това. Тук ще трябва вече да поставим в центъра търсенето на тези запазени данни. И е, тук вече може да се на... ограничи приложното поле на член 12, така че да се постигне баланс е, по силата на който да се е, укрепят индивидуалните права на личността. Сега, е, за момента на събиране на данни, без да има необходимост от тях. Аз мисля, че е, тук нещата могат да се оставят на национално равнище, правото на заличаване на данните, на корекция на данните. Тези текстове трябва да бъдат преработени в глава 4 е, ще бъда кратък, е, защото искам да кажа нещо и за регламента. В глава 4, член 23, е, който има за предмен документацията, е, ще трябва да е, направи препратка към член 10 от рамковото решение от 2000 година. Тук ще трябва малко да се съкрати текста. В член 27 ще трябва да направим препратка към член 22 от рамковото решение, т.е. да има известно адаптиране към текста на този член. Имам предвид делегираните актове и актовете за изпълнение. В рамките на регламента за защита на данните ние обсъждахме това и че прехвърлянето на правомощия ще трябва да се ограничи до известна степен. Това са само някои от аспектите. Аз бих посочил и други, но може би ще направя това на друго място, по друг подходящ повод. Това е по директивата. Благодаря, господин Фас. Благодаря, господин Енчо има думата. Благодаря, госпожо председател. Колегите, които говориха преди мен, вече засегнаха всички точки, на които исках да се спра по двата текста. Така че аз ще дам само един въпрос или един коментар ще направя. Технологическият прогрес е голям и все повече и повече данни биват съхранявани, въпреки че от това няма нужда. Това съхранение трябва да бъде ограничено. И тук можем да имаме два подхода. Първо, да дадем повече информация на гражданите относно факта, че тяхната информация се съхранява. И второ, трябва да увеличим отговорността с една институционална рамка за защита на личните данни и да има контрол на тези данни. Нещо, което може да се постигне с въпросните правни инструменти. Също така смятам, че трябва да има строги разпоредби, които да казват, че съхраняването на личните данни не е нещо, което трябва да се осъществява непременно на всяка цена, а само когато има наистина нужда. И трябва това да се докаже. И когато има такова доказателство, количеството лични данни не може да, надвишава това, което е нужно. Било то власти, които ще съхраняват данните или пък частни компании и така нататък. Трябва да сме наясно, че личните данни не могат да бъдат съхранявани, използвани или пък прехвърлени на трети лица без изрично разрешение от лицето, на което принадлежат. Какво точно означава съхранението и използването на личните данни? Трябва да има информационни кампании да се организират в това отношение и трябва да има ясна информация за всички тези данни. И трябва да има ясен контрол за времето, което ще се съхраняват тези данни след събирането им. А, мисля, че двата проекта доклада са напредък в това отношение, но все още смятам, че има място за подобрение и смятам, че с нашите изменения ще има такова подобрение. Благодаря. Äh, äh, Аз äh, също искам да направя една кратка бележка. Мога да си представя, че э, по причина на снега много от э, депутатите не можаха да дойдат тук. Подобно нещо ми се случи и на мен, но все пак э, смятам, че трябва да използваме възможността да проведем разискване тук. И първо бих искал да взема отношение по директивата. Ние ще обсъдим заедно в рамките на една от точките на дневния ред. При директивата имам чувството, че като Европейски парламент ние не получихме точно това, което искахме в началото, а именно Имаме една пълна уредба на защитата на данните. Проблемът е, че най-вече в бившия трети стълб, а именно полицейското и съдебното сътрудничество, разпоредбите за защита на данните са твърде различни между им. И предложената директива все още остава открити различията между а, тези разпоредби за защита на данните. От една страна ние критикувахме това, от друга страна а, тайните служби и е, службите за контраразузнаване са изключени, защото те не попадат е, в рамките на тези правомощи. Аз бих искал да посоча, че ние като Европейски парламент ще трябва да създадем една единна уредба, защото като си помислим какво се прави в сферата на пръмските договори или в сферата на сътрудничеството между компетентните органи в Европол,

имам предвид какво се прави е, по отношение на обмена на данни. Тук са ни необходими общи правила. Е, сега ние говорим за стандарти е, за основните права, които трябва да бъдат създадени на европейско равнище и като си помислим какво се работи на европейско ниво в момента системата за данни за пътниците или други теми, става ясно, че подобни мерки, а именно разпоредбата за разследването, която е, предвижда цялата информация, е, която се съдържа, с която разполагат полицейските и съдебните органи да бъде предавана в рамките на трансгранично е, сътрудничество, тази информация не може да се раздели и за това е важно образуването, създаването на мрежи да продължи да напредва и имам предвид мрежи между полицейските и съдебните органи в Европа. Искаме да постигнем напредък обаче основната предпоставка е да имаме единни стандарти. Ние се намираме в една много чувствителна сфера, свързана с основните права. Различните разпоредби в тази сфера все още са твърде различни помежду си и за това аз смятам, че е добре, че работим с минимални стандарти в директивата, от които обаче не могат да бъдат произволно уреждани на национално равнище. Защото колкото повече сътрудничество желая между компетентните органи, толкова по-силно трябва да хармонизираме основните е, стандарти и според мен е важно да се каже, че ние не искаме на европейско равнище да работим е, откъснати от е, националните органи и да създаваме агенции и други подобни институции. Не, ние искаме да създадем една добра мрежа между компетентните органи в полицейската и съдебната система. Ние трябва да покажем, че правилата трябва да бъдат още по-силно унифицирани и за това в директивата аз виждам необходимост от повече е, по-голяма степен на конкретизиране. Е, не е ясно какви конкретни разпоредби са предвидени за защита на основните права. Е, например, когато става дума за защита на, например, за правна защита или пък когато става дума за продължителност на запазване на данните, например, запазване на масиви от данни като запазване опасни данни или данни на пътници и така нататък. И според мен е, е, е особено важно е, всичко, което е свързано с изготвянето на профили, защото тук вече имаме връзка между различни набори от данни, които е, са част от нашето ежедневие, е, прави се връзка между различни масиви от данни и за това са необходими конкретни правила, поради което продължавам да пледирам ние да се придържаме към е, препоръките на съвета на Европа, така както ние сме предвидели в формулиране от нас текст. Благодаря. Сега се обръщам към комисията. Искате ли да вземете отношение, да отговорите на някои от въпросите? Да, казва комисията. Благодаря, госпожо председател, за възможността да се изкажа днес. Бихме искали да се спрем по-скоро на регламента. Разбира се, прегледахме и подробно и в от лично свързаната работа. Искам да кажа, че комисията винаги е, е пледирала. Извинявайте. В момента обаче обсъждаме само директивата. Ще разгледаме регламента малко по-късно. Oh, Um... Извинете в такъв случай. Така по директивата. Ще кажа само, че комисията а, предложи тази директива точно с цел да отчете спецификите на отделните държави членки и различните традиции в държавите членки. За това не е регламент. Ние, разбира се, отчитаме изцяло, че трябва да има строги правила при правоприлагането и когато при полицейските разследвания, но включително и съването на пръстови отпечатъци и да, базата данни, която се създава, защото това вече е реалност, т.е. заетите отпечатъци в една страна биват а, изпращани в други и това вече е факт. Така че за това е добре да има общи правила, за да може да има по-високо ниво на защита. И които ще се прилагат и за всички дейности на национално равнище, включително и снимането на пръстови отпечатъци. Целта, както казахме, е да има един минимален набор от стандарти. И, и много държави членки са съгласни с това. Комисията на, на, на практика няма да се затрудни с създаването и предоставянето на тези минимални стандарти, които обаче да бъдат достатъчно а, развити, за да могат а, наистина да бъдат а, полезни при равмяната на данни. Благодаря. Аз ще ви дам думата и по-късно по време на обсъждането на регламента. Господин Друцас. Аз ще говоря на немски, тъй като повечето коментари бяха на немски язик. Съвсем накратко ще се изкажа. Няма да се спирам подробно на съдържанието. Всички точки, които бяха споменати, според мен бяха много важни и ще имаме възможност в рамките на процедурата на разглеждане на измененията да проведем интензивна дискусия по тези теми. Аз мисля, че това, което посочиха уважаемите колеги, е изцяло в духа на а, това, което е включено в а, окончателния доклад и аз а, лично предпочитам да вървя в тази посока. Що се отнася до предложенията на Аксел Фос, тук според мен няма много големи различия между него и между нас. Искам да посоча нещо във връзка с казаното от Аксел Фос, във връзка с конфликта, който със сигурност е заложен в цялата тази материя, предмет на директивата, от една страна да бъдат укрепени правата на индивида, от друга страна да бъде укрепена ефективността на държавата, когато става дума за наказателно преследване и превенция на опасността. Аз мисля, че това наистина е конфликтна материя, че е необходима повече прозрачност, повече контрол за укрепване на правата на индивида. А от друга друга страна трябва да се грижим и за ефективността на наказателното производство. Аз мисля, че когато имаме по-силни мерки за защита на правата на личността, това би укрепило и ефективността на наказателното производство. Сега за директивата, за какво ще трябва да става дума там, за хармонизация или поставяне на минимални стандарти, мисля, че когато говорим за минимални стандарти, тогава могат с комисията и с преждеговорившите. Тоест, ако говорим за минимални стандарти, те трябва да бъдат високи минимални стандарти. От една страна аз съзнавам изцяло, аз съм реалист, е, че всички аргументи, които посочи Аксел Фос за правната традиция в държавите членки, е, а именно, че е, тази традиция може да се променя само стъпка по стъпка, да, аз съзнавам това, но от друга страна съм реалист, но когато в крайна дум, сметка става дума за това да водим преговори с съвета, ще трябва да намерим необходимия баланс. От друга страна, обаче, трябва трябва да подчертая, че точно ние тук в Европейския парламент ще трябва правилно да интерпретираме момента по отношение на бъдещето на Европейския съюз. Лично аз осъзнавам и съм убеден в това, че ако ние искаме интеграция, по-задълбочена интеграция на европейско равнище, трябва да вземем предвид това, което е заложено в бившия трети стълб, да проявим смелост и целта на тази директива все пак да не е само минимални стандарти, а хармонизация в по-късен или по-ранен момент. Наистина очудващо е колко добре говорите немски, господин Друцъс, казва председателката. А сега да преминем към регламента. Това, което мислех за директивата, е същото и тук. И това, което казах, е същото. 27 февруари, крайен срок за измененията. И сега ще дам думата на господин Албрехт, който е докладчика. Благодаря, госпожо председател. Подобно на разискването по директивата, аз е, още веднъж искам да направя връзка и тук с е, това, което вече обсъждахме заедно по време на първото разискване – Всъщност, откъде тръгваме, когато говорим за тази реформа, когато говорим за този регламент? Каква беше задачата на тази реформа? Същинската задача, която ние като Европейски парламент многократно сме подкрепили за последен път с нашата резолюция през юли 2011 година, се състои в това, че от опита на последните 15 години с старата директива ние а, е, осъзнахме, че е, м, различният начин на транспониране на а, е, разпоредбите за защита на данните в различните държави членки водят до различни стандарти, до различни нива на защита на личните данни, което пък от своя страна води до там, че от една страна възниква а, значителна правна несигурност и то както е, е, за е, субекта на данните, така и за този, който обработва данните, имам предвид фирмите и е, публичните органи. И че ние ще трябва да продължим да работим поради това в насока укрепване на защитата на личните данни, но това да стане на една по-опростена основа. Знаете, че правната сигурност е принцип, който се прилага във всички държави членки, е, но все пак имаме 27 различни правни системи и е, според мен е правилно да се посочи, че тук става дума за една сфера, която е, в сравнение с други сфери съдържа много повече трансгранични елементи. Преди няколко години не беше така, но сега всички хора са участници е, в един или в друг смисъл в е, дадена мрежа, комуникационна мрежа. Това се отнася както за фирмите, така и за публичните органи, така и за отделните граждани. Поради това, за мен е важно в началото да подчертая, че задачата ни е първо да постигнем по-силна хармонизация. Това е предизвикателство за нас, защото ние е, тълкуваме все още по доста различен начин тези разпоредби за защита на данните. Културата в тази е, сфера на отделните страни е различна. Е, когато става дума за лицата в предприятията, които са упълномощени за защита на данните, тук вече има необходимост от много дискусия и от много готовност за компромис компромис от страна на всички участници. Аз мисля, че тук е, е изключително важно е, ние да показваме непрекъснато, че не искаме да наложим нещо изцяло ново, а че всъщност ние надграждаме върху правната е, култура и правораздавателните практики, които сме развили в продължение на 25 години, както по делните държави членки, така и на международно равнище. Имаме Конвенция 108 на Съвета на Европа, която играе важна роля е, в развитието на защитата на Европа и според мен е, ще бъде погрешно, ако се откажем от основните принципи. Е, да, през последните месеци е, ние трябва да си зададем въпроса е, и да гарантираме това, че да се следват е, основните принципи тук, но те трябва да бъдат малко по-прецизно третирани, така че в крайна сметка да имаме един е, регламент, който да бъде приложим от всеки във всяка форма. Това е голямо предизвикателство и е, за това аз си пожелавам е, да не забравяме това, когато предлагаме изменения и когато обсъждаме тези изменения. Това трябва да се подчертае специално е, в голяма част е, резолюцията от юли 2011 година е изпълнена, е, нашите искания там са изпълнени, но сега ние имаме много членове и много съображения в преамбюла, и те засягат различни области, е, поради което ние трябва експлицитно да обсъдим тези области, да устраним е, пропуските и това е голяма задача. Сега, конкретно по съдържанието, при изменението за нас беше важно на първо място да е, формулираме дефинициите така, че е, да стане ясно каква е била първораздавателната ни практика през последните години, тя да намери отражение в текста. Това се открива най-вече в дискусията за личните данни. Става дума за принципно решение, защото решението като кое е, може да се нарече лични данни, е, е много важно, тъй като тези правила ще се прилагат и при обработката на тези данни и това е важно и за гражданите, и за фирмите, и за публичната сфера, защото всъщност от това проистичат правните последици от формулирането на тези дефиниции. След това, голямо предизвикателство за нас беше да бъдат укрепени правата на отделния индивид и така да бъдат формулирани задълженията на обработващите данните, че да внасят яснота и да изпълняват целите на защитата на данните. Като разбира се, не изоставяме основните принципи в тази сфера. Тези принципи трябва да намерят намерят отражение в правата на отделния индивид, най-вече когато става дума за правото на получаване на е, информация, правото на заличаване и коригиране на данни. Това са важни права, които, разбира се, намират отражение и в задълженията на тези, които обработват данните. Те трябва да а, е, могат да а, е, гарантират сигурност на данните, е, сигурност на информацията и документацията и това е необходимо за да могат да бъдат спазени основните права на отделните индивиди. Това е, е второто, което е, постигнахме като задача, намира отражение в е, това, че задължението за предоставяне на информация се е, свежда до е, предоставянето на най-необходимата информация за субекта на данните, за да може той да е, упражнява своите основни права и е, да се сведе също до минимум е, документацията необходима за за обработващите данни, за да могат те да докажат, че наистина са спазили е, приложимите правила. Аз мисля, че е, това не е. е някаква особена наука в кавички, която правим тук, просто ние искаме правилата, които създаваме, да се подчиняват на правната сигурност. След това, друго голямо предизвикателство, обект на гореща дискусия във всички специализирани среди, Once of Shops, въпросът кой е всъщност компетентен за прилагането на тези разпоредби. Е, органите за защита на данните, да, е, и е, в случай на конфликт, тук се задава въпроса, кой има последната дума, ако мога така да се изразя. Тук беше ясно, че ние посочихме, че искаме да спазим принципа на едно гише. За мен е важно да се знае, че съществува един орган за защита на личните данни, към който може да се обръща всеки, който обработва данни, е, като към орган, който може да вземе необходимите мерки, ако са допуснати пропуски и е, също така е, когато се стигне до правни спорове. От друга страна обаче е ясно, че всеки субект на данните ще трябва да може да се обръща директно към органа за защита на личните данни. И решението между тези различни органи за защита на личните данни, е, всъщност е, това трябва да се почини на изискването за намиране на общо решение. Това се прави в момента, така че когато има конфликт, тогава вече е, Комитета за защита на личните данни ще трябва да се занимае с тази тема. И е, в крайна сметка ние да имаме възможност да вземем решение, което е, органът за защита на личните данни да може да изпълни. И е, вече е, в един последен етап е, комитетът с две трети мнозинство ще може да изиска налагането на подобно решение. Дали това е правно възможно е под въпрос, но въпреки това ние се опитахме да направим нещо в тази насока. Всички парламентаристи мисля, че желаем това. Не Европейската комисия винаги да взема решение, което да е така да се каже последно, което да е над решението на органа за защита на личните данни, а, а съдилищата а, и другите органи да могат също да решават дали е необходима промяна в правната система или не. Смятам, че това е последователно, защото независимостта на органа за защита на личните данни е защитена в договорите. И разбира се, ние сме в дилема. От една страна е ясно, само законодателят може да създава закони и това може да стане с регламента, поради което ние заличаваме всички делегирани делегирани актове и актове за изпълнение и заменяме това с прецизиране от една страна, от друга страна органите за защита на личните данни ще трябва да имат възможност да тълкуват и да прилагат тези правни е, е, разпоредби. Според мен това е по-добрия път. Мисля, че е, във всички случаи ще проведем дискусия, но едно е ясно. Ние искаме единно прилагане на регламента. Искаме да гарантираме това и това трябва да се постави на първо място. Единното прилагане на европейското право, защото в крайна сметка ние трябва да създаваме правна сигурност. И това е, ще го направим с е, този регламент и с системата, която да гарантира единното му прилагане. Както казах в началото, наистина ще се радвам да бъдат внесени някои изменения в посока подобряване на текста. Ще продължим дискусията по този въпрос с, с докладчици и докладчиците в сянка и ще се опитаме тази комплексна материя да я е, представим през април в версия, която да може да бъде гласувана. Е, за нас това е предизвикателство е, и поради това моля колегите да се концентрират наистина само върху онези моменти, които наистина са необходими и са важни е, защото е, в рамките на внасянето на изменения ние обсъдихме много неща, така че ако внасяте изменения, много ви моля, е, свържете се с докладчиците в сянка от вашата политическа група, тъй като темата е комплексна, ще има много изменения е, и не искам накрая да се получи така, ние да трябва да гласуваме в една сложна процедура. Искам нещата да бъдат упростени, защото смятам, смятам, че е, ние наистина трябва да постигнем напредък в тази сфера преди да е, м, дойдат е, изборите за Европейски парламент. Благодаря. Е, Благодаря. Колегата Вос. Благодаря. Ähm, Искам да свържа изказването си с изказването на Филип Албрехт. Наистина е важно ние да продължим да поддържаме контактите помежду си, дискусията, за да можем да обсъдим подобренията в тази сфера. Но, както казах, трябва да гарантираме единно прилагане на всичко това. Съгласен съм с тази теза поради което на нас ни е необходима една законодателна рамка за защитата на личните данни, която е, предвид на основните права да гарантира е, правната сигурност. Аз съм убеден, че трябва да има и е, свободно поле за действие на всеки индивид. С други думи, ако ние твърде тясно уредим защитата на личните данни, т.е. лицата да са перманентно под закрила сила и нямат свобода на действие, едва ли им помагаме. По тази причина, именно в тази сфера на защита на личните данни, ще трябва да се осветлят много добре взаимовръзките между отделните правни разпоредби. От една страна гражданина иска защита на своята лична сфера и на своите лични данни, но също времено той е, е, иска да е, се ползва от безплатните оферти в интернет, например. И ако тук ние предвидим винаги много строга защита на данните, то тогава ще го лишим от тази възможност. Той е, ще трябва да плаща винаги е, за всичко, ще трябва да взема кредити. Аз е, казах това миналия път. Кредитите и продуктите се ускъпяват с една такава практика, така че ние бихме направили мечешка услуга на гражданите, ако следваме този, толкова, този принцип на толкова тясно регулиране. Трябва да се даде и свобода на гражданите. но а, тук нещата не са достигнали тази фаза, която аз бих си пожелал. Свобода, самоопределяне, собствена отговорност. Мисля, че това са принципи, които трябва да ни водят в нашата работа във връзка с тази тема. И сега, консистенци механизм, механизм тук искам да кажа, че господин Албрехт даде много добри обяснения във връзка с единното прилагане и във връзка с решаването на проблемите на европейско равнище. Тук искам да посоча, че подходът на едно гише е абсолютно правилен и може да доведе до съответните резултати. Но това, което ми липсва в момента е нещо като коректив – ако ние е, предоставим само на специалистите по защита на личните данни да решават проблемите, то тогава е, само елемента на защита на данните ще играе роля и е, ние просто ще забравим някои основни права и основни принципи, защото тук трябва да се постигне много добър баланс между всичко това. И е, това от една страна. От друга страна, аз бих посочил, че ние не трябва да предоставяме на другите да вършат нашата работа. Ние сме европейски законодател и трябва да е, можем да е, решаваме подобни е, казуси, защото в противен случай има опасност или администрацията, или органите по защита на личните данни да поемат нашата задача, именно създаването на баланс. Това е трудно, знам, поради което подходът е, на Албрехт според мен е много правилен, но според мен все още като че ли не е постигнат този баланс, който ние трябва да постигнем като законодател. Трябва също да си зададем въпроса доколко трябва да и прилагаме по-задълбочени мерки във връзка с Direct Marketing, какви са последиците, когато уредим определени сфери и когато възникват следствие на това проблеми. Според мен, предложението на докладчика е все още недостатъчно балансирано и мисля, че трябва все още да си помислим малко повече по него. Сега, още нещо, което отново се от много хора се гледа твърде негативно е така нареченото профилиране, изготвяне на профили. Е, за сега дефиницията е твърде широка и е, това би довело до там, че дори една фирма, която иска да е, напише писмо до своите клиенти, ще трябва да прави разлика между основни клиенти и допълнителни клиенти това вече е профилиране. И е, според мен фирмата едва ли би могла да действа наистина най-добре в този случай. Е, дефиницията според мен е твърде широко формулирана и трябва да си помислим дали не трябва да е, постигнем едно по-добро решение по отношение на текста на дефиницията. Що се отнесе до правото на предоставяне на информация, тук ще трябва да се прокара граница с, с случаите на злоупотреба. Ако някой е, всеки месец, примерно, е, изисква информация, т.е. упражнява правото си на получаване на информация. Е, виждате, че това не може да се прави до безкрайност и в степен, в е, която се превишават разумните граници. Така че е, тук ще трябва да постигнем също добър баланс. При правото да бъдеш забравен, right to be forgotten, тук ще трябва вече да се търси технологически възможното решение навсякъде там, където това се изисква. Мисля, че това е направено, но ще трябва да имаме предвид е, и е, допълнително е, предоставените по доброволен начин данни, за когато става дума за Data Breach Notification, защото тъй, когато става дума за нарушение на защитата на личните данни, тук вече ще трябва да си помислим дали да се концентрираме само върху момента или също върху тежестта на нарушението на принципа за защита на личните данни. Което според мен е това, което е много добра според мен, е принципа за самолегориране, също и във фирмите. Когато става дума за е, органите за защита на личните данни във фирмите, разбира се, е, ние трябва да имаме предвид, че фирмите по отношение на прозрачността и отговорността е, за защита на личните данни също имат определени задачи, те са свързани и с документация. Тук ще трябва да се вземат предвид и някои други аспекти. Ние е, когато обсъждаме дефиницията на субект на данните, ще трябва да вземем предвид и това, което се има предвид под синглинг аут, е, легитимен интерес е, и така нататък. И е, вече тук ще трябва да погледнем дали сме постигнали всичко, което може да се постигне за анонимизираните данни. В тази връзка е важно да се посочи, че тук е използвам правилния подход, обаче не се стига достатъчно далече, за да е, могат тези псевдонимизирани данни да се предоставят и на предприятия. Аз мисля, че е, трябва да спра до тук. Мисля, че ще имаме достатъчно възможност в бъдеще да дискутираме тази тема, например, когато става дума за среща на докладчиците в Сянка. Но, според мен, е, позволете ми да обобща. липсва този баланс, който е необходим за гражданите, за да могат те да видят защитени от една страна интересите си по отношение на защита на личните данни, от друга страна защитена свободата си в един технологичен свят. Благодаря. Госпожа Зипел. Благодаря, ще е, кажа нещо във връзка с казаното от господин Обрех в началото, а именно, че ние не създаваме нови принципи, а се базираме върху вече съществуващите. Има много е, заинтересовани лица, които много съзнателно се отнасят с предложенията на комисията, обаче има и такива, които в публичния дебат се опитват да създадат впечатление, като че ли ние създаваме е, тотално нови и тотално непотребни инструменти. Има и някои, при които имам впечатление, е, че мислят, че е, се е, премахват някои стандарти на защита, за да могат да аргументират в следващия дебат е, нови подобни инструменти. Аз мисля, че тук трябва да се прави много ясна разлика, кой а, с каква цел се опитва да повлияе дебата. Искам да се спра на няколко точки, които спомена колегата Фос, защото аз съм на различно мнение Естествено, много хора, а именно в електронните медии, използват безплатни оферти, обаче аз твърдя, че не на всеки е ясно каква е цената за всичко това. Не може да се каже, че при защита на данните винаги е, има нещо, което се укрива. Ще ви дам един е, прост пример. Ако аз непрекъснато е, поръчвам книги и зеленчуци в интернет, това не е тайна. Обаче това е моя лична на работа и аз може би не искам тази информация да се предава на три други фирми или да се публикува по някакви други пътища. Други граждани, например, подхождат по различен данни, е, начин. Да, е, за мен е чудесно, че ми предоставят данните, защото ще ми предлагат и други стоки. Но това решение трябва да предоставим на отделния гражданин. Ние не можем да говорим непрекъснато за свободния гражданин, който сам взема решения и ние да създаваме уредба, която което да му попречи да взема решението дали данните му да се предоставят на трети лица или не. Аз мисля, че е, това е, е експлицитно за всеки конкретен случай за използване на данните. Тоест дали данните ще бъдат използвани от е, една фирма, в отдела и който продава книги, те дали могат да предават данните на отдела, който предлага туристически обиколки, това пак трябва да става с разрешение. Проблемът е, че определени данни и определени услуги вече не са безплатни. Този проблем аз не мога да го видя в такава степен. Имахме нещо подобно, когато ставаше дума за е, безплатното е, е, сваляне на книги и е, филми от интернет. Мисля, че има много е, добри оферти, при които срещу малка такса се получава добра услуга все пак по-ефтино, отколкото в аналоговия свят и е, на гражданина трябва непрекъснато да се разяснява каква е цената на безплатната услуга. Тя не е безплатна, защото плащам с данните си, който иска да го прави, обаче аз трябва да имам възможност като гражданин да кажа не и да си плащам е, една месечна такса, което за мен е по-приемливо. Има много дискусии във връзка с е, директния маркетинг. Но много е, списания казват, е, да, е, трябва да запазим нашите търговски модели. Е, непрекъснато се посочва следния прост пример. Ако аз отивам на шивач и искам костюм, е, то трябва да бъда попитан е, този шивач може ли да предостави данните ми на списание за зимни градини, че да ми пращат списания. Аз просто не искам определена информация да бъде предоставена на трети лица. И то защо? Защото шивачът ще приеме, че има интерес от това ако да, ако то тогава може би не е необходимо въобще да се отпечатва това списание. Не мога да разбера изцяло опасението, че е, трябва да се ограничи правото на получаване на информация, за да не може някой, да речем, три пъти да е, пита някой е, търговец какви мои данни разполагате. Аз е, твърдя, е, че унези, които изобщо питат какво се прави с данните им, са едно пренебрежимо мълцинство. И аз е, не виждам тук необходимост от създаване на ограничения. Аз мисля, че проблемът е, че има твърде малко граждани, които се интересуват от личните си данни, от това къде се използват те и за каква цел. И аз мисля, че е, тук не трябва да е, създаваме пречки за гражданите. Е, често е трудно да се установи, когато става дума за правото на гражданина на внасяне на възражение, е, от кой момент, примерно, той не иска да ползва дадена услуга е, и иска от доставчика и да му залечи данните. Е, фактически тук ще трябва да се намери правилния партньор. Е, аз мога обаче е, да, да поръчвам стоки услуги по електронен път, обаче възражението ще трябва да бъде с почтенска картичка. Така че е, в регламента ние ще трябва трезво да се стремим към хармонизация, ясно да разгречим кое е позволено и кое не и кое е обект на решение на отделния граждан, и кое не. Аз мисля, че е, за всички заинтересовани страни е, ще бъде добре да постигнем споразумение и това беше и повод за създаване на този нос текст, е, а именно създаване на стандарти за защита на личните данни и това да стане на една по-широка взаимна основа, за да могат фирмите в бъдеще да си търсят място за дейност според това, къде контрола и къде разпоредбите за защита на личните данни са най, на най-занижено равнище, Смятам, че при защита на личните данни ние трябва да бъдем много критични. Е, от една страна, когато става дума за много строги разпоредби за защита, но от друга страна пък ще трябва да имаме предвид е, е, и това, че трябва да бъдат създадени много ясни разпоредби. Благодаря, госпожа Латва. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че гласа ми е така пресипна. Искам да се спра на една тема. Имаме а, констатации от академичните среди и те са доста тревожни. По член 80-83 по-специално и пред, там, по измененията на докладчика, както вече казах, научните среди се тревожат за възможността да се променят научните изследвания за това, което би могло да засяга лични становища, като например религиозно становище, политически убеждения. И знаем какво се е случило в това отношение през миналото десетилетие в държави като Ирак. И понякога политическите убеждения са водили до а, нарушаване на прилагането на закона. И на пръв поглед оценявам това, което е казано тук. Особено изменение 336 за специфичните по-деликатни данни, които могат да бъдат използвани за научни изследвания. Но мисля, че това е много едножестве острията. Е И не съм особено убедена, не ми е ясно как разпоредбите относно изменение 334 ще действа. Имам чувство, че се разширяват съмненията относно прилагането на защитата на личните данни и изискванията, където се казва, че а, изключения могат да бъдат давани, когато е нужно за да се съчетае запазването на личните данни в рамките на фундаменталните права. Ако погледнете член 83 или 80 бихме могли да се запитаме как учените истински легитимни учени а, се легитимират като такива и къде свършва журнализма и започват научните изследвания. Защото това също е много важно когато говорим за изследвания. И аз лично бих се задала повече въпроси тук. И когато докладчика говори за научни изследвания, мисля, че е много трудно да правим каквито и да било формулировки в тази област. Без и да сме сигурни, че няма да отворим кутията на Пандора. И със сигурност мисля, че няма да е правилен резултат, ако в крайна сметка се озовем с ам, заключване на научната дейност в стремежа си да а, дадем ясна рамка. Трябва да останем реалистични. И за това моля докладчика да разгледа тези изменения отново. Благодаря. Благодаря. А сега се обръщам към комисията. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да напомня, че от гледна точка на комисията Съвета в Дъблин миналата, миналия петък беше добър съвет, имаше хубава дискусия по трите основни проблема, а именно административни санкции, освобождаване на домакинствата и изключение за домакинствата и правото да бъдеш забравен. И сме си отбелязали, че има голяма подкрепа за това, което предложихме. Разбира се, готови сме да работим допълнително с държавите членки и с парламента, за да може консенсуса да, да придобие правна форма. Нека да кажа няколко думи относно механизма за съчетаване и законът за личните данни на европейско ниво. Разбира се, ние искаме да имаме такава съгласуваност, едновременно с това иновация в регламентите. Първо, нека да напомня, че комисията реши след процедурите на Европейския съд по на Европейския съд в Люксембург да стартира подобна инициатива. Така че комисията със сигурност няма намерение да подкопава работата и компетенциите на националните органи за защита на личните данни. Напротив, тези органи са независими. Това е казано много ясно в договора. надали ще намерите подобна дефиниция за други органи, подобна ясна дефиниция. За комисията е много важно да напомни, че механизма за партньорски проверки позволява на органите на държавите членки да се сътрудничат, но понякога това не работи добре на Европейско ниво. Но в някои други области, като телекомуникации, като конкурен... конкуренцията и транспорта, тези механизми работят добре. И там независимите а, национални органи си сътрудничат с един елемент на европейско участие. А именно във всички тези механизми комисията си има една роля, която по принцип трябва да играе според договора, именно пазителя на договорите. И Именно по тази причина предложихме да има такъв механизъм, който няма да, надвиж... няма да позволява на комисията да надхвърля правомощията си, особено при защита на личните данни, но ще й позволява да играе нужната роля, която е трябвало да играе според договорите и според всички останали механизми. А именно да представлява общи интереси и да осигурява добър баланс между фундаментални права и общ пазар. Имаме доста големи съмнения относно законността на това, което се предлага тук. Споделяме е, мнението на докладчика и на другите, които казаха, че трябва да надграждаме върху това, което имаме. И това се прилага не само за традиционната защита на личните данни, но и за европейските закони като цяло. И това, което имаме тук е договор, който следва исканията на парламента по член 290 и 291 за изпълнителните правомощи и делегираните правомощия. И това е, е нещо, което е залегнало в договора по искане на парламента. Парламента играе роля, много по-голяма роля спрямо това, което имаше преди. Това го видяхме и в измененията. И парламента няма да играе повече роля в прилагането на задължителните правила. Може да ви се стори изненадващо, ако парламентът каже, че няма да има представене на общи интереси тук. Що се отнася до индивидуалните случаи, ние не вярваме, че е възможно да има в вторичния закон орган, изгра... закон, който да, из... да установява орган, който да налага ограничаващи решения. Комисията ще има възможност в определени граници да замрази индивидуални решения, които в края все пак, в края на краищата, ще стигат до националните власти. Защо сме предложили тази възможност? Ами точно за да дадем допълнително време и да помислим какви, какво изискват общите интереси. Ние поканихме членовете на тази комисия да работят с нас, за да сме сигурни, че ще се възползваме от добрия опит на други, с другите механизми и е да имам, осигурим съгласуваност и да а, работим заедно, за да включим и задържим е, елемента от общото предложение в е, тази индивидуална система за взимане на решения. И е, нека накрая да напомня, че в член 66.1b предлагаме групата за защита на данните да има възможност да направят практически инструкции, насоки, препоръки на националните власти, но те ще бъдат от неправно задължителен характер. И е, нека да изразя и нашето становище, че ако този механизъм работи добре, той ще бъде по член 29 и ще засяга как факта как директивата ще бъде тълкуван. Но ако този механизъм работи добре, няма да имам толкова много индивидуални случаи, които ще трябва да бъдат решавани, защото ще имаме решения екс-анте, предварително. И така ще има яснота по правото преди да се стигне до индивидуални казуси. И ако този механизъм работи добре, ще почти няма да има нужда или ще има съвсем малко нужда да се правят подобни а, съгласуваности по различните механизми. Това не... Този механизъм трябва да бъде залегнал в регламента. И ние смятаме, че системата, която изграждаме, функционира добре и просто ще трябва да увеличи своята резултатност. А ако нещата не работят добре, например при а, събирането на личните данни по 66 1 където не, има незадължителни а, правила, може би, ако това не работи, ще трябва да изградим други задължителни. Така че, молим ви да работим заедно, за да уточним делегираните изпълнителните правомощия и всичко това са ключови елементи, които са важни и които трябва да бъдат решени от самия законодателен орган. А това, което се е, подразбира, е, че всички детайли, конкретни детайли, ще бъдат оставени в ръцете на орган, който няма да работи по гаранциите, които се дават от договора за функциониране на Европейския съюз, член 290, член 291. Така че, надяваме се да можем да работим с вас и да сме сигурни, че ще гарантираме общи интереси. И аз като представител на Европейската комисия казвам, че ние ще направим всичко възможно да се инсталира този механизъм. Благодаря. Благодаря. Сега отново давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите, които участваха в разискванията. Ненужно е да се връщам към отделните точки, които бяха повдигнати, тъй като ще обсъдиме тези компоненти в по-нататък. Ще кажа някои съвсем общи неща. Струва ми се, че важно е в предложението на комисията и в нашите измененията навлеземе наистина в подробности. Комисията току-що наблегна на механизма. Възможно е да наблегнем на отделните компоненти. Аз лично бих ви помогнал, помолил да се върнем към обсъждане на отделните предложения, тъй като в момента получавам много становища по направените предложения, включително и всичко, което е, бе казано тук. Някои са включват и компоненти от други предложения, Така че смятам, че не трябва да изпускаме нито един аспект на нещата. Става дума за лични данни, лични данни, които се получават по най-различен път. Все още няма достатъчно яснота по дис, по дефинициите, има различни са подходите, които използваме, но трябва при всички случаи да се защитават личните а, данни, включително и при използване на псевдоними. В много случаи има и възможност за идентифициране на лицето, като се позоваваме на различни компоненти или аспекти от профила. Защото в крайна сметка дори личните данни да бъдат защитени от известна степен от псевдонима, има начини лицето да бъде разпознато, да се идентифицира неговата самоличност и съответно да се постави име на нея. Така че технологии като невъзможност за проследяване или и други трябва да бъдат въведени, включително възможността за отказ от съгласие за използването на данни. Така че целта е да, им, да има по-достъпен, по-лесен начин за даване на съгласие или на отказ за обработка на данните. Но също време, обаче е необходимо потребителя или субекта на данните да бъде информиран, т.е. да действа с ясното съзнание на действието, което предприема. Тръгваме, разбира се, от е, принципа, че по принцип хората приемат е, обработката на техните данни, но след това вече изграждането на защитни бриери. Нашата цел е, е, както казах, съгласието да бъде лично, да бъде позоваващо се на необходимата информация – и, а, за, и да може по-нататъка потребителя да е сигурен, че няма да има злоупотреба с неговите данни. Има специфични регламенти в а, областта на научните изследвания, когато става дума за проблеми от обществен интерес, така че е е, трудно да имаме общи, общи правила, които да въжат за всички области, щом, когато става дума за е, научни, научните изследвания и а, е, обработката на автоматични статистически данни. А, в при научните изследвания е възможно да се събират а, статистически данни, но трябва да внимаваме дали, да видим дали сред тези данни няма чувствителни данни. времено доколко се спазва свободата на съвестта. Колкото до в в правоприлагащи, колкото до правоприлагащите органи. Там правилата са малко по-различни. Трябва да се предвидат различните изключения, различните специфики, колкото до общо европейски подход не е възможно да се върнем и да а, преразглеждаме а, правилата, свързани с а, осигуряване свободата на изразяване на мнения, но по-скоро трябва да съсредоточим вниманията си за специфичните, специфичните случаи, като тези свързани с събирането на автоматичното събиране на статистически данни и други. Така че започваме с една тема, прехвърляме след това задълбочаваме други аспекти, но при всички случаи е, през март ще продължим обсъжданията, след като получим становищата и на другите комисии. Въпросът е от огромно значение за нас и ще продължиме да работиме заедно по въпроса. Както вече казах, измененията ще бъдат, могат да бъдат внесени до 27 февруаря. Сега минаме към последната точка на в дневния ред става дума за положението с основните права, стандарти и практики в Унгария. Господин Руи Тавареш който е съдокладчик и госпожа Вейбер ще представят основния работен документ по въпрос. Господин Тавареш, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Само за минута, господин Таваруш, за да могат онези, които желаят да напуснат залата, да го направят бързо и е, безшумно. one minute because it's difficult to listen. Okay, thank you. Continue. Така, благодаря ви. Може да продължите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, за това, че участвате в настоящата обмена на мнение по третия документ от целия пакет, свързан с резолюцията, която приехме през февруари миналата година и доклада, който ни беше представен относно дем... демокрацията, плурализма на мнение и правото на а, свободата на словото в, в Унгария. Знаете, че тук вече постигнахме консенсус в тази комисия, в парламента, консенсус между всички политически групи, като за това, че работата ни трябва да стъпи на факти, трябва подхода да бъде балансиран, да бъдем много обективни при оценката на законодателните, конституционни и административни промени, случили се в Унгария през последните месеци. Е, обсъдихме вече първите два документи. Първия е, за независимостта на съдебните власти и с господин Франк Ангел сме са автори на този документ. Втория беше за свободата на медиите и сме съдокладчици с господин Фернандо Лопес Агилар. И третият доклад за с с който съм съдокладчик с госпожа Вебер. И скоро ще представиме и четвърти работен документ за демокрация и върховенството на закона и по този начин ще обхванеме всички аспекти, които будеха загриженост в Европейския парламент и които са залегнали в приятата от нас резолюция. Така, разполагате с работния документ. Аз бих искал предимно да да чуя какво ви тревожи или е, някои фактологически проблеми, които бихте искали да повдигнете. И ще се позова на казаното от Рената Вебер, защото знаете, че тя а, работи по въпроса. Нека да направя един бърз увод на този работен документ. Както казах, той е част от един работен пакет и обмяна на информация между парламента, унгарските власти и другите институции. Тоест, това е един процес, който продължава. след прием, приемането на закон номер 82, 104, 185. Това, това бяха първите три закона, прияти от унгарската страна, които бяха обсъждани тук в нашата комисия и които след това станаха обект на резолюцията приета в, от пленарна зала. Това доведе до организиране на един, до, до един диалог с унгарските власти, който, който даде известни положителни резултати. В документа има за цел да опише всъщност целият процес. Така че в уводната част има описание на различните закони, които имат отношение към темата, която обсъждаме. Първата резолюция на парламента, оценката извършена от ОССЕ, от Съвета на Европа, от Европейския централен университет, самата комисия. И която всъщност е, по е, настояване на парламента обсъди с унгарските власти известни изменения е, на съответните закони, по-специално в областта на конкурентоспособността и закона за конкуренцията. Имаше и по-така една широка загриженост, упомената от, в документите на съвета на Европа. Там става дума предимно за свободата на а, словото, редакционната а, независимост е, необходимостта за регистриране, защото в е, закона за регистрациите бяха настъпили известни промени. Тоест, е, е, всички е, медии, всички комуникационни е, средства трябва да, се, да бъдат регистрирани съгласно новите изисквания на приемане на приятия закон. Т.е. тези изисквания надхвърлят обвързващите от стандарти. Решение 165 от 2011 година съдържа някои разпоредби, свързани с законите, прияти от Унгарския парламент и по-специално закон номер 104. И всъщност в, това, в тази разпоредба се съдържат някои изменения на гореспоменатия закон така че, както казах, тук, е опис... тук са описани различните етапи на диалога между а, институциите и унгарските власти. Това е част, това е в първата част на работния документ. Отбе, отбелязани са също така промените, настъпили междувременно. А, а втората част на работния документ е посветена от а, е, точка 4, 4 нататъка са всъщност проблемите, които будат а, е, загриженост, а, е, както казах, необходимостта за регистрация, включително изискванията за балансирано отразяване на нещата. включително и изискванията за назначаване на председателя на медийния съвет, на различните органи. И тук става дума за една процедура на назначаване, която на практика не отговаря на изискванията за публичност, няма надзор от страна на и контрол от страна на гражданското общество. Става дума и за а, продължителността на мандата, възможността за удължаване на срока, преназначаване и така нататък. С една, так, с няколко думи това е съдържанието на този работен документ. Бих искала, разбира се, да чуя и с а, докладчика да кажа няколко думи. След това бих искал да чуя мнението на колегите, които да отправят а, критики или някои конструктивни а, така, а, становища. Бих искал да благодаря и на Рената, и на секретарията. А, и съм а, на ваше разположение. Съм готов да приема всички коментари, критики и така нататък. Следващи. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям казаното от колегата товариш. При все това искам да направя няколко общи коментара. Когато дискутирахме ситуацията с медиите и свободата на медиите в Унгария, много важно е да разберем, че не приемаме това отделно от останалата част от обществото, от общия контекст. Мисля, че е много важно да се разгледа цялото унгарско общество и свободата на медиите трябва да се разгледа в този контекст. Не може да се раздели тази тема от останалите теми а, е, за това какво става в унгарското общество и как протичат реформите в другите части на унгарската администрация. Именно за това правният текст е също толкова важен, колкото и усетът за резултатите от този правен текст. И именно от тази гледна точка смятам, че е важно да се каже, че хората, които работят в медиите в Унгария, не се чувстват чак толкова по-добре спрямо преди една година. И не смятат, че техният живот като журналисти изведнъж е станал по-лесен и, и че тяхната работа е по-ценена или пък, че условията на работа са се подобрили. По време на посещението, което направихме в Будапеща, срещнахме голям брой хора, които работят в този сектор и с много малко изключения тези, които работят много близо до правителствените сфери. Останалите казаха, че имат едно усе... неприятно усещане, когато става въпрос за тяхната свобода и свободата на медиите в Унгария като цяло. Когато това се случи, мисля, че основният въпрос е да се запитаме какво може да направи правителството, за да промени такава ситуация или такова усещане. И смятам, че тук правилният отговор би бил законодателство, което да предложи възможно най-много гаранции, за да може тези, които работят в медиите, сферата на медиите, да почувстват, че могат да, че тяхната свобода е защитена и гарантирана когато се изпълняват работата. За съжаление, не е такъв случай в Унгария. Въпреки, че има известни промени, възоснова на изискванията на Европейската комисия, истината е, че най-страшните разпоредби и най-заплашващите разпоредби все още си стоят. И това засяга много директно разпоредбите, свързани с администрацията и ам, журналистите могат да видят, да им бъдат наложени големи санкции. И така виждате, че има правителствен контрол. Без значение колко желание за за промяна има и колко правителството искат, се опитват да ни убедят, че те не се намесват свободата на медиите. Те казват, да, медиите са независими, но няма правни гаранции. Нещата трябва да се променят. И това, което виждам сега, това, което казвам сега, всъщност е мое собствено становище, но подобно становище е дадено и от Съвета на Европа, и от други експерти, от експерти и на ОССЕ. И въпросът ми към Европейската комисия тук е какво направите вие, за да гарантирате, че всички тези препоръки ще бъдат на практика спазени, приложени в Унгария? Защото от политическа гледна точка, да, този парламент ще направи един доклад и резолюция, но от чисто практическа гледна точка Европейската комисия трябва да направи конкретните стъпки и има потенциала да го направи, за да работи с унгарското правителство към подобни промени. Не искам да влизам в повече детайли. Колегата Тавареш вече го направи. Но определено с е, нетърпение чакам отговор на моя въпрос. И е вярно, че съществува това общо, повсеместно усещане в професионалните журналисти в Унгария, че има много силно влияние от страна на правителството. Благодаря. Next, uh... Следващият госпожа Гън. Thank you very much. Uh, just, uh... Много само няколко думи. Това е един отличен доклад, една много добра оценка и много правилна оценка на правната рамка в Унгария. Навлизате на, в а, подробности на законодателните промени, свързани с законите на медиите, какви изменения са били прияти междувременни Наистина правите един е, отличен преглед на различните мнения, така и е, отбелязвате и проблемите, които все още не са решени и които будат загриженост. Но а, е, Грената каза, няколко думи относно последиците от законите за медиите. Това е законодателство, което бе прието преди две години. Е, и важното е да видим какви са последиците и титите наистина показват какъв е, колко е важно медиите да бъдат независими като да речеме за, за да видим как е, да речеме пресата, медиите отразяват е, демонстрация на опозиционните сили и така нататък. Бяха направени няколко а, изследвания, няколко анализа на тези процеси. За сега обаче подобни изследвания се, се правят, може би, не чак толкова редовно, но бяха отбелезани и а, а, случаите на а, упражняване на цензура, на риска за монопол а, на, на някои агенци. И, но има и много други е, проблеми, свързани с е, рекламната политика. Вие споменахте някои от тях, които водат до е, изкривяване на конкуренцията. Но аз мисля, че, не, че е важно не само да очертаеме законодателната, правната рамка, но и но и преките последици от приемането на законодателните разпоредби. Разбира се, нещата трябва да, да, се, да се разглеждат и в а, унисон с а, описаното от а, Ренате върху за свободата на медиите на общоевропейско равнище. Защото от една страна е законодателството, приложение на законодателството, и друго е и приложението, и то като се направи един обективен преглед и анализ на всичко това, това ще бъде много полезно за всички ние, които искаме да има политически е, плурализъм и плурализъм на мнението в Европа. И аз бих искал да, да благодаря а, е, та, двамата са докладчици, са а, казаното. А, в крайна сметка вече имаме два документи. Този трети документ не е по-различен. И се получи на практика още един важен и ценен документ, който може да се обсъди. Само няколко думи за рамката. Знаеме, че в, в, в Унгария се провежда една задълбочена конституционна и законодата и конституционна и, зак... и съдебна реформа и властите казаха, че поради така обширния характер на тази реформа не всичко е било съвършено или поне не такова, как, такива каквито искаме да бъдат нещата, но че става дума за един динамичен процес, че този процес се наблюдава от венка. Но. No всеки път, когато ние или то, не точно ние, но когато, защото става дума за нашите резолюции, но същевременно и за инициативи на комисията а, и становища на съвета на Европа. Така че всеки път, когато дадена институция а, представя един аргументиран, една аргументирана критика на даден а, документ. А, унгарците са реагирали и се надявам, че така ще бъде и за бъдеще. Но в тези документи не се измислят неща, напротив, просто се а, е, сумаризират а, е, а, е, много факти. А, но а, свободата на пресата не е а, индивидуално право, това е задължение на държавата. Не става дума за за, за, за свободата на пресата, става дума за свободата на словото. Така че за това просто държавата трябва да заяви, че е готова да защитава свободата на словото като такова. И естествено, аз смятам, че някой от проблемите не все още не са достатъчно а, а, разрешени. А, проблемите свързани с Конституционния съд а, и от, отмената на някои решения от страна на Конституционния съд. Неодавна Конституционния а, съд а, предприе подобни действия, свързани с а, избирателния закон. Аз просто бих искал да а, ви припомня, че многократно беше казано, че Конституционният съд много често също е бил лишен от правото на, а, да се изрази свободно. Сега, с мен ми се струва лично, че този Конституционен съд успява да функционира а, коректно не по-малко и не по-зле, отколкото в а, други държави членки на Европейския съюз. И още нещо. Проблем, който е важен за това, което обсъждане. Съставите, назначаването на различните е, органи, свързани с е, медиите. Проблема е подобен като е, като проблемите, с които се сблъсква съдебната система. Сега е, унгарските власти е, осъзнават, че че другите могат да тълкуват а, дадени назначения като политически по а, политическа а, мотивация. А, те реагират за сега и се, ще видиме а, доколко а, предприятията нови действия ще дадат а, конкретни положителни резултати. Аз а, няма искам да кажа, че всички тези документи, включително този, който аз направих, защото не мога да кажа, че това, което съм направил преди месеци, е не, не, не заслужава а, внимание. Тоест всички тези документи са едни а, компоненти на един и същи, а, на едно и също цяло. и дават една все по-разширена картина за Продължението на нещата в Унгария. Това беше и целта. Благодаря. В този работен документ 3 е, има е, споменавания за нарушенията на свободата на изказа. Аз няма да защитавам унгарското законодателство. Раз... съм сигурен, че това правителство може да се справи добре. А, но Унгария е страна в Европейския съюз, коя... която не е единственото, която може да бъде обвинена в подобни нарушения. Франция наскоро прокара един закон, който а, говореше за това, че се забранява а, да се говори за а, геноцида на който Турция е упражнила на търменците през 1915 година, това се счита за престъпление. И също подобен е примера и в много други държави в, Европе, в Европа. И а, има държави, включително и тази, в която сме сега, където политическа партия може да бъде забранена и това се случва и на практика. А има и други държави, където има ограничения на свободата на а, словото. Така че това не се отнася само за Унгария. Благодаря, госпожа Бауер. Благодаря, госпожо председател. Искам да повдигна два въпроса, първо да въведа тези два въпроса. Именно динамиката от приемането на законите, след като се прие новата конституция. Динамиката е наистина изненадваща, впечатляваща. Нека да напомня, че Унгарския парламент прие над 350 закона в една година и това е може би причината, поради която тези закони може би не са формулирани правилно и са допуснати грешки. При такъв натиск, при такава работа, под натиск, политическите лидери в Унгария са си наложили една много голяма динамика и съответно може да се случи да има грешки. Нека не забравяме, че дори и в други държави в Европа, където за протичат големи оценки на въздействието и така нататък. И процедурите вървят бавно и спокойно. Така както е тук в Европейския парламент. Дори нашето законодателство допуска грешки. Така че, че при такава динамика, както в Унгария, мисля, че спокойно може да се случи да се допуснат грешки. Но това не означава, че е, е нарочно. Просто законодателството не е подобрено напълно. Относно казаното от господин Енгел, за съжаление, Унгария си има конституционен съд и там, и той функционира добре. Най-скорошният пример е изборния закон, който беше критикуван и частично отменен от Конституционния съд. Мисля, че в случая с медийното право нещата също могат да се оправят. Това, което е- може да се отчете като положителна стъпка след критиките на Европейската комисия и парламента и Конституционния съд, законът беше променен. Струва ми се, че бихме могли да приемем тази промяна. От друга страна, да очакваме абсолютна свобода, мисля, че е иллюзия. Дори и тези експерти, които чухме днес, казаха, че европейските ценности трябва да бъдат практикувани в медиите. И ако няма нищо друго, европейските ценности трябва да бъдат рамката на свободата. Това, което искам да кажа е, Струва ми се, че всички в Европа си имаме проблеми. Преди два дни имахме новини относно проблемите на един гръцки журналист, който е защитил мерките на правителството за бюджетни ограничения. Така че сега искам да питам нашите докладчици дали са засекли истинска цензура, защото мога да кажа, че има силна критика на медиите към правителството, като се има предвид, че, например, Една телевизия ATV, като си им предвид предаванията, и може да кажете всичко друго, но не и, че са за правителството. Тоест... Та въпросът ми е, има ли някаква истинска цензура, като последствие от закона за медиите? И вторият ми въпрос е, от идва от това много интересно проучване, което беше направено относно плурализ... плурализма на медиите и свободата. Относно дискусиите с Нели Кроуз. И се казва, че трябва да се. Ако трябва да се критикува ситуацията с медиите, в цяла Европа ще имаме не 50 страници проучване, а стотици. Така че искам да попитам нашите докладчици как те, как, как те считат ситуацията, как смятат, че се развива ситуацията в Унгария. Това е някаква специфична ситуация ли? Или е нещо, което се случва навсякъде в Европа? И, и, и просто сме се съсредоточили върху Унгария. Какъв е, каква е гледната им точка по този въпрос? Благодаря. Благодаря на госпожа Бауер. Сега, колеги, тъй като и аз съм член на парламента. И също така съм от Унгария. Искам да направя коментар. Когато законът беше прият, комисията отреагира много бързо, поиска изисквания, изисква промени, извинете, и а, тогава видяхме решението на Конституционния съд, който сметна, че някои от, закон, от членовете са проблематични и този закон беше оттеглен. След това имахме критики от съвета на Европа, протекоха преговори с генералния секретариат, с останалите органи и промените продължават. Има гаранции, че ще проима още промени, ако се налага. Тези промени бяха определени миналия петък от заместник премиера. Това е което се случи от една страна. И от друга страна, Смятам, че това е интересен опит и се радвам, че господин Тавариш казва и отчита фактите. Да, вярно е, трябва да се видят фактите и отидете в Унгария, погледнете пресата, разгледайте медиите и ще видите, че има абсолютна свобода на словото в Унгария. Имаме доста опит през изминалите години и можем да гарантираме, че свободата на словото съществува. И ако сравните е, жалбите на хората, които са се загубили работата заради бюджетните ограничения, ще видите, че е, нещата са същите навсякъде. Всичко, което се случи през последния месец в Унгария, доказва, че Конституционалният съд работи и, и си върши добре работата. Съдилищата са независими и дори и да не харесват, Ами дори правителството да не харесва как се развиват нещата, това е постановлението на Конституционния съд. Така че мога да кажа, че а, а, върховенството на закона и демокрацията в Унгария е много по-малко проблематично от други държави в Европейския съюз. Благодаря. Не знам дали комисията има въпроси или иска да отговори на някакви въпроси. Не, в такъв случай се връщам. Давам думата на докладчика. Uh, Рената Вебер може би иска да, кажа, да направи някои коментари също. Благодаря много. Съжалявам, че комисията няма Лабеневски. Ще се опитам да отговоря на въпросите на госпожа Бауър. Разбира се. Разбира се, аз мога да си имам мое лично становище, но не аз трябва да съм тази, която трябва да решат дали, дали една страна, която все пак преди, преди 20 години е, е, е станала демократична, трябва да приеме 350 закона за една година. Това става обикновено в първите години на прехода, Така че това е малко странно. Защо толкова много? Защо толкова бързо? Защо без да има време да се, да се обсъдат нещата от гражданското общество, да има различни становища и новото законодателство да отразява позициите и многообразието на позициите на обществото? И защо да има толкова противоречиви разпоредби? А това е нормално след предвид гореказаното. Сега, струва ми се, че все още има проблеми с законите, свързани с медиите, плурализъм, свобода и в други държави членки. Е, е, разбира се, нещата са различни в различните държави членки, но това, което се случва в, в Унгария е, че през обсъдихме този въпрос преди две години, през януари 2011 година. Всичко, като че ли те успяха да, да, да обединят всички противоречиви и ненужни разпоредби от законодателството на много други страни. Сега, вярно е, че има напредък – и се надявам, че в момента, в който доклада ще бъде финализиран, ще бъде готов и ще трябва да го гласуваме, ще има много промени. И тогава ще трябва да приспособиме някакси това, което е в доклада към реалността. Но искам да кажа, че две години след като обсъждахме тези проблеми и това законодателство, само някои промени има последиците са на лице. Хората казват, че не се страхуват, че ще загубят работата си поради кризата, а те, напротив, обясниха как се чувстват подложени на натиск, ежедневен натиск, че има е, цензурни практики. И прав сте, прав сте, че държавата е тази, която трябва да осигури свобода на словото. И държавата трябва да приеме законодателство, което да гарантира 100% свобода на словото. А това не се е променило. Същите власти, същите ръководители са там от те са там и последните две години, нищо не се е променило. Спомням си, се, когато се срещахме с представители на съдебната власт и които ни казаха тогава, съдиите, които са а, които са които са били а, задължени да напуснат работа на 60 години. Да, може би ще ги върнат, но те никога няма да бъдат върнати на предишните им постове. Така че тук боя, боя се, че същото нещо ще се случи и с медиите, защото това е. Това, това, са, това е реалността. Наистина, свършеното от Конституционния съд е много значително през последните години. Но в крайна сметка истината си е истина. И ако искаме а, да да видиме, ако искаме да видиме как ще се развият нещата, нека да изчакаме да видиме какво ще стане с нея съди, които трябва да напуснат и как ще работи Конституционния съд в новия си формат. Господин Тавариш. Благодаря, благодаря на колегите, на Рената, на всички, на а, Франц Енглс за коментарите, които направихте по работния документ, който сме изработили. Ние избрахме един малко необичаен модус оперенди, т.е да има работни документи, изработени от докладчики и докладчици в сянка. А това е третия такъв документ. Но трябва да ви кажа, че наистина съм удовлетворен от, от работата и от отличното сътрудничество с колегите. Важно е за европейските граждани. Унгарците, разбира се, но и всички други останали европейски граждани защото в крайна сметка на, наше, наше задължение е да, да защитим правата на всички европейски граждани в тази държава и в другите държави членки. Та, важно е за всички европейски граждани да видят, че има различни аспекти на работата. Има си време за политически дебати, има си време за спорове, но има си време и за извършване на една обективна оценка на свършеното и на това, което ни остава да се, остава да се прави т.е. да се отчетат законодателните промени, конституционните промени, политическите промени, е, економическите промени в един национ... в национален план. Тоест да, да се направи една а, изчерпателна а, представене, да се представи една изчерпателна картина на свършеното в Унгария междувременно. Сега. Мож, може би не всичко е съвършено, но същевременно смятам, че начина ни на, на, на, на работа така дава добри резултати и е задоволителен. в, в крайна сметка факта, че никой от документите не беше обвинен в демагогия или в каквото и е да било, означава, че наистина сме постигнали до ня- някакво а, ниво на обективност. Още от самото начало знаехме, че ще е много трудно да се изработи подобен работен документ, тъй като защото става дума за, едно, за едни проблеми, които имат много субективни аспекти и че и че до този момент имахме само представяне на част от пейзажа. Това е, това е така, защото, както вече казах, самата тема е сложно обозрима и, и има а, и, и, и, и, и трябва да се, да, да, да, да се разглежда и да се работи с извършилите така наречените грехове. Е, аз мисля, че на практика най-доб, най- най-доброто щето, най-доброто щеше е, медийните власти да сами да проведат подобно разследване, защото това е част от техната отговорност. Сега, да, защото на, на, на практика, нали, като слушаме радиото, като кликнем и такова, чуваме неща, които изглеждат добри, положителни. И затова съществуват и научни дисциплини, които имат за цел да правят едни обективни оценки на нещата. Е, за това. Защото да, е, трудно е, разбира се, да се каже дали действа самоцензурата, дали има натиски и така нататък. Трудно е, но не е невъзможно. Има начини за а, е, извършване на подобни а, оценки и, и на подобни изследвания. а, а подобни изследвания не са правени. И плурализма е нещо субективно вярно, но в крайна сметка не е толкова трудно да се определи какво точно е плурализъм. В крайна сметка всички, които са участвали в разработването на този документ, знаят какво е плурализъм, има съответни органи, които могат да определят показателите. И знаем, че обратното на това е да се получавате информация от един единствен източник. и плурализъм липсва, когато една единствена агенция, която има монопол, е единствения източник на информация. Така че голямо добра възможност за нас беше е, да се срещнем днес с е, групата на високо равнище за е, свободата на медиите, защото в крайна сметка не става дума само за Унгария, става дума за цяла Европа. Държавите членки в крайна сметка имат задължението да приемат съответната рамка за гарантиране на свободата на медиите. Аз, комисията у онази, която трябва да прецени дали тази рамка е подходяща и дали а, наистина се подсигуряват всички условия за. Така че съжалявам, че комисията не пожела да се да вземе отношение по въпроса. Госпожа Бауър зададе въпроса има ли цензура. Това е, да, това е част от въпроса, но не е единственият. А, по, по силата на договорите а, въпроса по-скоро по е а, има ли, не само има ли а, а, цензура, но може ли, а по-скоро може ли да има цензура при еди какъв си начин на редактиране на, на законите, а, при, а, при начина по който функционират а, дадени медии и така нататък, и при дадени а, правила. Така че ние не можем да си задаваме въпроса има ли а, а, цензура, а да направим всичко възможно да предотвратиме цензурата, преди подобна цензура да се е задействала. Сега няма, няма, няма да, да навлизам в отговорите, свързани с съдебната система, съдилищата и така нататък, които сме разглеждали в предишните документи. Сега, по въпроса на господин Бронс и на нашата председателка. Да, Европейския съюз не е съвършен. Не е бил съвършен и в миналото. А, а, затова и създаде Европейския съюз, защото отделните истории, историята на Европа никога не е била усъвършена. Много от проблемите идват от миналото. Аз самия а, знам. Аз, съм, аз самия съм бил в научните среди и знам, че трябва да се подсигури на научните среди начин и условия за обективно представяне на нещата, но Но аз смятам, че че наистина трябва да се отнесеме към проблеми и към проблемите по същия начин, както се отнасяме и към Унгария. Сега благодаря, господин Тавариш. Утре започваме в 9.30 с координаторите а заседанието на комисията ще започне в 11 е, часа. Само координаторите в 9.30. Благодаря на преводачите, благодаря за това, че участвахте в нашето заседание. Фу, много послания.